Добро утро, скъпи колеги! Откривам днешното заседание. Първата точка от днешния дневен ред е, изявление на съвета и комисията по многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 година и собствени ресурси. Време да отговорим на очакванията на гражданите и преди да открия дебата ще ви информирам за новата ни електронна система за спонтанни изказвания. Имате имейл с инструкции за използването на системата. Ако искате да заявите спонтанно изказване, може да използвате пултовете си с натискане на съответното копче. Освен това, можете, както до сега, да дадете знак с вдигане на синя карта или да се регистрирате посредством дигане на синя карта а, по време на дебата а, при нашите колеги. Това е припомнено от моя страна, за да знаете как, сега, как се използва тази система. Също така няма да можете посредством имейл да заявите е, желанието си за спонтанно изказване от е, своето място. Но ако искате спонтанно да се изкажете, няма нужда да чакате края на дебата, можете да го направите веднага. И сега преминаваме към изявленията на комисията. Давам думата от името на съвета на госпожа Топорайнен. Почитаеми членове на Европейския парламент, е, господин председател, следващата многодишна финансова рамка ще определи рамката за финансиране на Европейския съюз до 2027 година. Е, една балансирана финансова рамка, това отразява както приоритетите, така и а, в моментното състояние. Не е лесно да се постигнат тези важни цели, но работим усилено по въпроса. Графикът ни за работа също представлява предизвикателство. Макар, че в момента се сменят състава на институциите, съветът ще направи всичко възможно, за да приключим преговорите в съвета до края на годината. Аз лично съм поела голям личен ангажимент за постигане на тази цел. Днешният дебат ни дава уникална възможност за сътрудничество с Европейския парламент. Аз лично ще ръководя заседанията на съвета и ще представлявам председателството на съвета на всяко заседание на Европейски парламент, което ще ми даде възможност да обсъждаме текущото развитие редовно. В дух на сътрудничество с между институциите и по пример на Боското председателство смятаме да провеждаме обми, обсъждане на темата преди съвета по общи въпроси, когато ще се обсъжда темата за МФР. Сега няколко думи за предизвикателствата и общите приоритети на Европейския съюз. Следващата многогодишна финансова рамка ще трябва да отговори на настоящите и бъдещи предизвикателства на Европейския съюз чрез увеличаване на е, средствата за разходи е, в областите, където те имат най-голямо е, е, е, добавена стойност. Традиционно става дума за насърчаване на интеграция, чрез насърчаване на развитието и запазване на най-високи стандарти на селското стопанство в Европа. Вече можем да видим положителните резултати от тези инвестиции с целия Европейски съюз и да ще продължават да насърчават сближаването и да подкрепят прехода към устойчиво селско стопанство. Фондът за развитие на селските райони играе много важна роля в това отношение. Едно от основните предизвикателства в наше време е изменението на климата и а, в а, момента тенденцията е към влушаване, ако не ускорим усилията си. Много гласове и преди всичко гласът на младите хора и ни призовава да направим повече. И МФР ще си играе много важна роля в това отношение, тъй като ще обхване периодът до 2030 година, когато има цели за крайен срок за определен брой цели по отношение на климата сме съгласни да, да приемем заявението равнище 5% от МФР е посветено на климата, за някой това е минимум, за някой това е прекалено много. Също така сме съгласни, че имаме нужда от фонд, който да насърчи справедливия преход към неутрали... неутралност по отношение на въглеродния отпечатък. Също така целта ни е да насърчим научно-изследователската дейност и развитие и развойната дейност в момента, в който общото ни преживява цялостна цифрова трансформация. Европейския съюз трябва да играе водеща роля в областта на развитието и новаторството. Мъдещата многолична финансова рамка трябва да бъде приспособена за новите приоритети. Управлението на миграцията изисква цялостен подход. Предоставянето на средства и използването на различните функции на МФР ще ни, помогне, ще ни даде възможност да отговорим както на вътрешните, така и на международните аспекти на миграцията. Едновременно с това, очакванията ни следва да бъдат а, пряко свързани с това, което се случва в действителност. Една от най-големите държави, членки на Европейския съюз, се подготвя да го напусне. Проведох консултации с министрите на всички държави членки и в този контекст мнозина от тях заявиха, че европейския бюджет би следвало да отрази тази нова реалност. И ние като председателство на съвета трябва да вземем прави този факт. Що се отнася до собствените ресурси, те трябва да предоставят справедлива, прозрачна и подотчетна система за новата МФР, МФР и по този начин да намалят а, а, тежестта за държавите членки. От една точка на съвета по отношение на собствените ресурси, предложението за нерециклюемата пластмаса е предложението, което печели най-голяма подкрепа и съгласие от м, большинството от държавите членки. По отношение на новите собствени ресурси не бива да забравяме, че че и в това отношение е нужен консенсус между всички държави членки уважаеми членове на Европейския парламент, защитаването на европейските ценности започва с зачитането на върховенството на закона, както в Европейския съюз, така и преди всичко в държавите членки. Върховенството на закона не е само политическа декларация. Става дума за правен ред и от гледна точка на председателството, член 2 от договора, който засяга върховенството на закона, не бива да остава празен текст текст и ние ще работим за прилагането му на практика. Въпросът на закона ще играе ключова, ключова роля в МФР, тъй като се включва а, изискването бюджет на Европейския съюз да бъде защитен от не спазване на върховенството на закона. И това предложение засяга всички държави членки и всички европейски фондове, както върховенството на закона засяга всички ни. Върховенството на закона и демокрацията са в основата на европейският мир, сигурност и благоденствие. Зачитането на върховството на закона съвсем естествено се свързва с легитимацията и доброто функциониране на Европейския съюз. Един от приоритетите на финландското председателство е да гарантира закрилата на върховството на закона и да поднови връзката между върховството на закона и бюджета ръководени от Определените ръководни сроки на съвета ще продължим да работим в това отношение и съм убедена, че можем да постигнем добре уравновесен и правно издържан инструмент въз основа на предложението на Европейската комисия. Уважаеми членове на Европейския парламент, запозната съм с притесненията ви относно графика ни на работа. До момента работата на председателството в съвета преди всичко се състоеше в това да изслушаме държавите членки и техните приоритети. Сега ще има ръководителите ще имат възможност да дадат на председателството преки ръководни насоки. И за тази цел председателството ще подготви документа, който ще улесни първата дискусия по същество, предвидена за Европейския съвет през месец октомври. Разбира се, По голяма степен ще зависи това, което ще предложим от реакциите на делегациите и начинът по който председателят Туск ще проведе дискусията. Възоснова на ръководните насоки ще изготвим окончателните кутии за преговори с съответните е, суми, за да можем да започнем преговори с парламент и да ги приключим до края на тази година, както беше определено на съденто на съвета през юни тази година. Отново подчертавам, че председателството е пое пълен ангажимент да спази този график и ще направим всичко възможно, за да, до, за да ръководим водим възможно най-успешно последните етапи на преговорите по МФР. И за нас е много важно да работим с тясно сътрудничество с вас и с предишните председателства и да работим по секторните аспекти на МФР, за да постигнем общ консенсус. Уважаеми господин председател, уважаеми член на Европейски парламент, много ви благодаря за вниманието. С нетърпение очаквам дискусията ни. Много благодаря, госпожо Топорайн. Преди да дам думата на господин господин Хан. Един процедурен въпрос от колегата Ривиера. Благодаря, господин председател. Да, позовах се на правилника и сега взимам думата. Разтревожих. Тревожен съм от случило се вчера в по време на избора на делегацията Европейски съюз. Наша госпожа Кари... Е, госпожа Рива Каса а, е член на, на тази делегация и в един момент се оказва, че тя не може да бъде из, избрана, защото вече не е член на тази делегация. А, тя беше кандидат за пър, първи заместник председател, така че по, при, по принцип не, ви, не виждам защо не може да бъде предложена нейната кандидатура. След като се говори за санитарен кордон, за членове от нашата политическа група, за да не могат да заемат съответни постове. Надявам се, че в случая става дува за а, грешка. Госпожа Ривакаса е една от малкото представители на отвъд морските територии. Надявам се, че тя ще може да заеме своето място. Благодаря, колега. Колеги, е, колеги Марияни, цум... Колегата Марияни, имате въпрос по същата тема? Тогава ще ви помоля да изчакате. на колегата Ривиер ще кажа. Не е безмислен този избор в комисиите, защото има споразумение между политическите групи и има и политически аспекти на този избор. А, относно първото, което споменахте вие, може да се кандидатира всеки, който е пълноправен член и ще направим проверка защото вашият въпрос, проблема, който поставихте, имаше две части. Ако вашата колега е пълноправен член, може да се кандидатира, а дали ще я изберат е съвсем друг въпрос. Сега колегата Мариани. Благодаря, господин председател. Аз също искам да взема думата по прилагането на системата ДОМС. Случилото се миналата седмица в Комисията по външните работи е много чудващо. 13 доклада бяха разпределени, 13 доклада за 13 страни, които са в процес на предварително е, преговори за присъединяване или които са споразумения по партньорство. Те бяха, бяха премахна, не бяха дадени доклади на три политически групи. Това е абсолютна дискриминация. Аз мисля, че при 13 доклада можеше да се приложи пропорционалното разпределение. Благодаря, колега Мариани. И тук ще ви отговоря на втората част от въпроса, както при господин Ривиера. Тези въпроси са общо решени в а, вътрешния правилник а, и в момента не виждам причина да се направи проучване. Всяка политическа група може да избира своя председател. Така, сега давам думата на комисаря Хан, който ще говори от името на Европейската комисия. Уважаеми господин председателю, скъпи членове на Европейския парламент, много благодаря за възможността да реагирам на резолюцията на Европейския парламент относно многодишната финансова рамка този, това досие е изключително важно. То ще оформи бъдещето на Европейския съюз за едното десетилетие. Признавам интензивната работа на Европейския парламент, особено с докладчиците госпожа Оверфелт, госпожа Маркес, госпожа, господин Хайер, Фернандес и останалите колеги, които изготвиха резолюцията. Следващата многодишна финансова рамка ще бъде разгледана на съвета следващата седмица и се надяваме да се отчитат позициите на парламента. През ноември миналата година имаше междинен документ, определящ за за по-нататъчния ход на преговорите. Искаме да няма никакво съмнение в последователността на позицията на Европейския парламент. И а, виждаме, че а, сегашната резолюция отговаря на позицията на парламента от 2018 година. Тази политическа резолюция а, ще разгледам малко по-късно. сега искам да говоря за позицията на комисията по общите а, разходи. Това е важно за преговорите. Европейският парламент иска многогодишния бюджет да бъде бъде 1,3% вноската на държавите от брутния национален продукт. Държавите членки и искаха ограничаване на вноските до 1% от брутния национален продукт. Всичките институции обаче трябва да бъдат активни и конструктивни в търсенето на компромис, защото в крайна сметка трябва да се постигне споразумение по дългосрочния бюджет на Европейския съюз и трябва спешно да напреднем по време на преговорите, а не да се окупаваме в позициите си. Европейският съюз се очаква да се справи по-добре със своите приоритети и това това иска модерен бюджет, е фокусиран върху добавената стойност е, и е, вноски към климатичните изменения, цифровия преход, климатичните изменения, по-доброто управление и така нататък. Не можем да избягаме от реалностите. Европейския съюз ще загуби много средства. Така че са предвидени спестявания в кохезионната политика и обща селскостопанска политика. И затова комисията за следващата многодишна финансова рамка предложи бюджет 1,14% размер на вноската от брутния национален продукт. Мислим, че това е приемливо за всички държави членки в, в, в позицията на Европейския парламент от миналата година се прибавят и а, е, други елементи. Като първо а, е, да спомена финансирането на приоритетите на новоизбраната председателка на комисията. Това ще бъде прерогатив на следващата, следващия, следващия колегиум и ще бъде обект на по-нататъчни избори, въпреки че за сега вече има а, е, рамка за това а, например, механизъм за сближаване на еврозоната. А, развитието на селските региони а, са много важни. Едно 120 милиарда са предвидени за по-тясно партньорство с Африка. А също така се укрепва фонда за отбрана с 22 10% увеличаване. От 519 милиарда до 30, 30 милиарда евро. Новите европейски инициативи предвиждат продължаване на осъществяването на политическите приоритети и претворяването им в действия в съгласие с споразумението по МФР. Нужно е да се започнат на време всички регионални програми в полза на нашите земеделски стопани, дребния бизнес и младите предприемачи. Климатичните изменения а, изискват от нас а, да предвидим по-големи разходи за а, климатичните изменения. Европейският съюз трябва да води с е, добър пример и да изпълни ангажимента си по споразумението от Париж. И за това е, ние искаме 25% от е, МФР да бъде посветен на мерки в областта на климата. Някъде около 320 милиарда евро да бъдат за климатични мерки. Тази цел се основава на нашите проучвания, какви действия могат да допринесат по какъв начин за климатичните изменения. Някои фондове могат да дадат голям принос в тази посока, а други фондове, като например Единен пазар, Еразъм, Творческа Европа, нямат този потенциал. Всяка, всяка цел, всеки таван по-високо от 25% ще изисква да правим избори. Като, например, всъщност ще има нужда от по-големи проценти в фонда за развитие на земеделските региони, така че основният дял на бюджета на практика няма да допринесе, като например социалния фонд, еразъм, граничната охрана няма да получат такова увеличение. Това е строго решение, но ще успокоя някои нетърпеливи държави и членки. Година и половина след предложението на комисията, за съжаление, все още няма решение по този въпрос. Бъдете сигурни, че комисията иска да се постигне решение и ще предоставя техническа информация на парламента и на съвета, за да се осигури конструктивно сътрудничество. И накрая резолюцията иска от комисията да представи до началото на 2020 година планове за непредвидени случаи в процеса на договаряне на дългосрочния бюджет. В член 312 и в регламента за МФР се предвиждат такива мерки в случай, че не бъде договорен на време следващата многодишна финансова рамка. Ние ще се възползваме от тази възможност, ако не се договори на време финансовата рамка и секторните рамки. И накрая по реформата на собствения принос. А, ние искаме европейският бюджет да бъде защитен, а, а, като се обвържи бюджета с дефицити в а, прилагането на правовата държава. Всички ние имаме обща отговорност да се. А, да постигнем съгласие своевременно по многодишната финансова рамка, за да може програмите да започнат на 1 януари 2020 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, комисар Хан. Сега преминаваме към изказванията на колегите. Давам думата на колегата Олбрихт за минута и половина. Госпожо министър, Господин комисар, за съжаление нямаме, не разполагаме с много време. Времето бързо минава и университетите, местните органи на властта имат нужда от средства. Студентите, които искат да заминат в чужбина по линията на Еразъм, чакат. Кога ще се вземат решенията? Крайно време е. Европейската комисия излезе с общ доклад и излезе с предложение през май 2018 година. От тогава изтече година и половина. Европейският парламент от, откликна много бързо, въпреки че съгласно договорите не бяхме длъжни да реагираме толкова бързо. Но парламента пое своята отговорност и излезе с предложение и позиция през месец ноември. Нашето предложение беше съвсем реалистично, обстъпвайки на данните, представени от Европейската комисия. Ние нищо не сме измислени, просто пренаредихме приоритетите, като смятаме, че трябва да бъде засилена програма Хоризонт 2020 и програма Еразъм. Същевременно обаче традиционните политики не трябва да стават жертва на пренареждането на приоритетите. Същевременно сме изправени през Брексит. Имаме нужда от бюджет, колкото се може по-бързо. Разбира се, нямам нищо против да се срещам с вас, но трябва нашето сътрудничество да даде резултати. Благодаря, господин Олбрих. Госпожа Маркеш, 3 минути. Добре, президент, президент, министр. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър Тупарайнен, господин Хан. Заглавието на днешния дебат е крайно време да отговорим на очакванията на гражданите. За това сме днес тук. Трябва да осигурим нужните финансови средства, за да бъдем на висотата на политическите ангажименти и амбиции на нашия съюз. С тази резолюция парламента отново потвърждава е, позицията си, приета през ноември 2018 година, но с нова легитимност. Разполагаме с мандат е, за започване на преговори, основаващи се и на резултатите от изборите през е, май тази година. Следващата МФР трябва да представлява 1,3% от БНД на 27 държави членки на Европейския съюз. Само тази сума ще бъде достатъчна, за да може по успешен начин да продължим с политиката на сближаване и селско-топанската политика, които винаги сме прилагали. Като едновременно с това ще можем да инвестираме в научно-развойната дейност, миграцията, външната политика, за сигурността и да засилим прилагането на европейския стълб на социалните права. Подкрепяме принципа да се включи протекта по отношение на климата във всички политики. Справедливият преход към декарбонизирана економика би трябвало да се основава на най-високи стандарти за социална справедливост, т.е. никого да не изоставим. Ето защо имаме нужда от нов механизъм за защита на бюджета на Европейския съюз. Във всички случаи, когато не се зачита, не се зачита върховенството на закона. Радваме се от политическият ангажимент, поето от госпожа фон дер Лайен за допълнителни инициативи, но пак подчертаваме, ако ще имаме нови инициативи, ще имаме нужда от нови средства трябва да погледнем като начало новият зелен пакт. Той е чудесна инициатива предвид ангажиментът и предложенията на госпожа фон дер Лайен, но трябва да гарантираме по законодателен път, че разполагаме с нужните собствени ресурси. Само по този начин ще можем да реформираме финансите на Европейския съюз и ще ги адаптираме към реалните ни нужди и предизвикателства. Парламентът е готов да започне преговори по бюджета за периода 2021-2027 година, както и по собствените ресурси. Крайно време е да започнете вие преговори с парламента, както по общия бюджет, така и по отраслото законодателство, с което ще се създадат новите програми на Съюза, както и по предложението ни за механизма за защита на, на върховството на закона. Без всякакво забавяне имаме нужда от добро споразумение, което да избегне по, по е период на вакуум между настоящите МФР и бъдещите МФР, за да сме отговорим на очакванията на гражданите. Благодаря, колега Мархес. Сега давам думата на госпожа Айя вие за два минути и половина. Благодаря, госпожо председ... господин председател. Скъпи колеги, ще следиме много отблизо дискусиите по време на следващата среща на високо равнище. Европейският парламент чака Комисията излезе с предложение през май 2018 година. Парламента реагира веднага, като е, изрази своите приоритети. От тогава чакаме съвета да вземе решение. А времето минава. Крайно време е да засилиме темпът. Сега е време да започнат отново дискусиите с парламента. Нашата позиция е ясна. Нашите приоритети са следните. ОС, ОПСП, програмата за сближаване, програми като Разъм и средства за новите предизвикателства и инструмента за върховенството на закона. Разбира се, трябва да реагираме и на промените в климата и да запазиме биоразнообразието. Е, новата председателка, госпожа Фандерлайн, е, предлага някои добри предложения, като е, данък е, въглерод по границите. Но тези предложения трябва да бъдат подплатени с допълнителни средства. Ня, някои казват, че парламента е безотговорен и иска се повече и повече средства, но е, повече инициативи, това, означ, това, означ, това означава е, економии и на, по други програми. Така че нека да не наливаме вода в мелдицата на евроскептиците. Приходите, така както а, бяха се формираха през 70-те години, вече не е са а, адекватни. Днес е Днес държави, държавите, държавите членки диктуват правилата, а е важно да, да наблегнем на европейската добавена стойност. Няма да се съгласиме е, с МФР, което да не включва нови собствени ресурси. Знаете какви са предложенията, е, ние знаеме какви са вашите. Крайно време е да започнем дискусия, за да постигнем резултати. Благодаря, госпожо Хайер. Господин Андерсен. Благодаря, господин председател. Климатичната криза, социалното разделение или цифровизацията, всички тези важни за бъдещето теми не могат да се решат на национален принцип. И имаме нужда от по-силен Европейски съюз и това искаме ние зелените. Искаме Европейски съюз, който да даде бъдеще на всички и да бъде неутрален към климата следващите 20 години. Трябва да инвестираме силно. Многодишната финансова рамка ни дава шанс за това и за това в началото ще кажа съвсем ясно. Позицията на федералното правителство на а, Германия и много други правителства е вредно. Популистично е да се иска бюджет а, а, с носка от 1%. А, така че правителството на Германия действа в противовес на европейските интереси. Очакваме повече от финансовия министр Олаф Шоц и Ангела Меркел. Не можем да спим разбираме положителното развитие и не разбираме консервативната позиция. Разрушаваме климата си, ако съкръщаваме бюджета и увеличаваме е, различията в, на нашия континент. Е, ще има по-малко пари за бърз интернет, е, за климатични изменения и все още много средства се харчат за подкрепа на селското стопанство. Вместо масово земеделие и производство искаме зелена ориентация. Искаме да инвестираме в железопътен транспорт. За нас един от най-големите скандали в Европейския съюз е, че повече от 120 милиона човека живеят в бедност на нашия континент. Това за нас е е неприемливо и ние като Европейски съюз е, трябва да направим повече, за да се справим с бедността. И за това изключително се радваме, че в преговорния екип участниците на парламента постигнаха съгласие по много въпроси, че сме обединени по важните въпроси и че сме готови да действаме, че заедно с съвета ще преговаряме твърдо, защото става въпрос за бъдещето на всички хора в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря на колегата Андерсен. Сега дам думата на колегата Сани за две минути. Благодаря ви, господин председател. От няколко месеца насам тук в пленарната зала и в комисията по бюджети обсъждаме МФР. За съжаление обаче напредъкът по темата е много недостатъчен. И въпреки ангажиментът, който поема финландското председателство да постигне споразумение до края на годината, според нас това е много малко вероятно. Защо? Защото не гледаме на тази МФР по прагматичен начин. Защото мнозинството от членовете на Европейски парламент за една много топична позиция по МФР. Искат допълнителни средства, искат над 200 милиарда евро за финансиране на нови програми. Аз обаче смятам, че е важно да намерим споразумение, да погледнем прагматично критично на положението и да си зададем следния въпрос. Ако всеки път, когато договаряме нова многодишна финансова рамка, искаме допълнителни средства, ако пък от своя страна държавите членки не искат да отворят хазната си и да дадат тези средства, то въпросът е дали инвеститорите ще дойдат да инвестират при нас. И ако инвеститорите не са склонни да инвестират, то причината е ясна. Те не смятат, че бюджетните редове и бюджетните, бюджетните програми, които са предвидени, няма да постигнат целите, които сме си поставили. Новата МФР е също така е, е изпъстрена с безкрайно много условия, което на практика прави този бюджет недемократичен, тъй като пускането на средствата по фондовете се оставя на осмотрението на някой служител в Брюксел. И по въпроса за собствените ресурси, нека да си припомня, че става въпрос на, за незаконни данъци и налози, които Брюксел иска да наложи на държавите членки. Не това е пътят, по който трябва да вървим и по този начин никога няма да да постигнете споразумение. Имаме нужда от един инструмент в интерес на гражданите, а не инструмент за политически шантаж. Благодаря ви, господин Зани. Господин, думате господин Зиле за минути и половина. Благодаря, господин председател. Тук обсъждаме резолюцията на а, Европейския парламент и а, заглавието е много положително да отговорим на очакванията на а, гражданите, а, но очакванията всъщност са доста различни. Е, на места се очаква повече, на други по-голям, по-малък бюджет. В а, държави, които се ползват от фонда за сближаване, а, има разочарование, защото онова, което ще загубим от Брексита, всъщност ще бъде по-голямо, отколкото онова, което се предвижда като плюс в областта на сближаването. В областта на селското стопанство цените навсякъде в Европа, например, за торва са едни и същи. Но госпожа Фондерлайн трябва да бъде ясна дали ще има допълнителни средства или ще се съкратят някои разходи в областта на селското стопанство. И накрая научно-изследователската и развойна дейност. А, къде ще има следства на разположение? Благодаря. Господин Пападимулис има думата за минута и половина. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Моята политическа група смята, че предложението на комисията е, за нов, новата МФР е неприемлива, тъй като се предвиждат съ, съкръщения, съкръщения до, от страна на съвета, дори е, на така тъй скромното предложение на комисията. Тези съкрещения са а, е, абсолютно недопустими. Преди година и половина направихме предложение, нещата не са, напра... не са не върват е, напред. Е, пар, пар, парламента пое своите отговорности, но е, отхвърля предложението на комисията, което е неприемливо. Още по-малко приемливо е предложението на съвета. Ние искаме един много по-амбициозен е, бюджет, който да вземе предвид промените в климата, социалното включване предложенията са абсолютно несправедливи. Не, не може да има 20 пъти повече средства за отбраната и да има съкръщения във всички други политики, особено социалните политики, политиката на сближаване, е, за които нямат пари. И нека не забравяме също така предизвикателствата в областта на климата. Колегата Тайс има думата сега. Уважаеми господин председател, договорът за функционирането на Европейския съюз възпрепятства да се използва бюджета на Европейския съюз за разходи за отбрана. Въпреки това, в тази МФР 27 милиарда евро са, се отделят за отбрана, което представлява 22 пъти увеличаване на фонда за отбрана на Европейския съюз. Отвъд този бюджет, Европе... на Европейския съюз са част от механизмите за за мир на Европейския съюз и ПЕСКО. И очевидно, че въпреки всички уверения към държавите членки, че Европейския съюз не го прави, той се опитва да създаде европейска армия. Обединеното кралство не иска да има нищо общо с европейската армия. И това е един от множеството предимства на оттеглянето от Европейския съюз. Въпреки, че държавите членки са готови да дадат тези средства за Европейската армия. Едва 6 държави членки да изпълняват своето задължение, да дадат 2% от своето БВП за НАТО. Ако богати държави като Германия или Швеция не са готови да платят за НАТО, защо очакват от НАТО да им се притече на помощ в случай на нужда? Благодаря ви. Благодаря, колега Тайс. Колегата Фернандес. Господин президент, парламентът е унизо. Европейският парламент е обединен. И отново чакаме позицията на съвета. А, той се движи със скоростта на Охлюв. Председателят на председателството на съвета не слуша Европейския парламент. От а, онова, което чухме, е, ни се стори, че не се уважават гражданите на Европейския съюз. Искаме да, да запазим политиката за сближаване, костопанската политика, в същото време да увеличим подкрепата за младите, за научно-изследователската разворна дейност. Съветът твърди, че там са и неговите приоритети. 1,3% от брутния национален доход не е толкова много. А, ние ще се съгласим на нова многодишна финансова рамка, само ако има съгласие за новите собствени ресурси. Те трябва да бъдат прозрачни, прости. Ще отчетем и е, националните корекции. Не бива да има е, твърде обременени държави има много средства, които се е, губят и потъват. Но ако се питаме какво очакват гражданите, те очакват нещо различно от онова, което планира комисията. Благодаря на колегата Фернандес. Колегата Гатия Забал Рубиал. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожо министре. Днес разглеждаме резолюцията за МФР, която е много важна, защото реакцията на съвета е недопустима. Позицията на парламента е абсолютно ясна, що се отнася до МФР. Разумна, почиваща на необходимостта, на приоритети, на, те, на политическите ангажименти и с много е, строго определени цели. 1,3% от БНД. Но, естествено, бюджета на Европейският е, съюз не може да зависи само от вноските на държавите членки. Трябва да има нови е, други из, е, доходи парламента още веднъж е, преповтаря казаното през 2018 година. Две. Борбата срещу промен, промените в климата изискват повече средства и повече ангажименти, отколкото а, е, бяхме поели преди това. Три. Е, госпожа Фандерлайн и новата комисия предлагат и поемат ангажимент за нови приоритети и за нови е, цели. И четири. Една, от една година чакаме съвета. Ние няма да приемеме някаква договореност е, или е, договорка, просто защото се губи време. Знае, знае, знаеме какво, какво, какво пише в договорите, но знаеме, че на практика нещата са много по-сложни. Затова нека да работим и да не губим време. Благодаря, господин Карнер. Уважаеми господа, това е първата ми е, реч в този парламент. Аз съм докладчик е, на политическата група Обнови по МФР. С многодишната финансова рамка ние определяме приоритетите на Европейския съюз за следващият период. И аз мятам, че този бюджет трябва да бъде за бъдещето и насочен към бъдещето и да създава истинска добавена стойност за Европа. И аз смятам, че за важните въпроси трябва да има голям бюджет, а за по-маловажните по-малък бюджет трябва да има приоритети. А тези важни въпроси, например, са цифровизацията, подкрепата за научно-изследователската дейност, еразъм, е борбата с климатичните изменения и борбата с тероризма и защитата на външните ни граници. Но това, което е важно за моята политическа група, преди всичко е едно. Не може да се използват европейски пари без да се спазват или да се потъпкват след това европейските ценности. Европейският съюз е съюз на ценностите и онзи, който а, не ги спазва, не следва да получава след, средства от Европейския съюз. Така че за нашата политическа група няма да има отстъпление от искането към спазване на европейските ценности. Това е нещо, което ние в Европейския парламент държи, да, държим да се спазва. Благодаря. Сега давам на, на думата на колегата Корман за минута и половина. Благодаря ви, добър ден. Смятам, че десетилетието, който се почва, ще е от ключово значение за климата. Европа носи историческа отговорност и трябва да има бюджет, който да е на висотата на предизвикателствата. Текстът, който беше продължен тази сутрин, им, има добри попадения и се радвам, че специфично се споменават целите ангажиментите пъти по пъщето споразумение за МФР за периода 2021-2027 година. Но как може да постигнем напредък, ако няма конкретни цифрови цели в МФР? Това е битката, която ни очаква. Би било добре Европейския парламент да приеме тази МФР само ако бъде засилена частта на собствените ресурси. И този въпрос е отключва значение, ако искаме да спасим климата. От тази гледна точка ние защитаваме идеята за данък върху, върху финансовите транзакции, върху върху керосина и върху въглерода на границите, тъй като не, вече няма друга альтернатива. Трябва също така, ако може, от а, те евро, които, например, ще се събират по този начин, едно, да, едно евро да отиде в. А, държав... в националните бюджети, останалата част в общият бюджет на Европейския съюз, който да е основният средство за борба с изменението в климата. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата на колегата Лапорта, минута и половина. Господин председател, скъпи колеги, като виждам резолюцията, виждам, че е всички не, не, не, не се пестат усилия, за да се иска увеличаване на европейският бюджет. Във Франция, в, в момента, в който се правят съкрещения и същите тези, които подкрепят тези съкрещения, се борят за увеличение на европейският бюджет искате 1324 милиарда за европейския бюджет, т.е. увеличение с около 20%. Това означава увеличаване на бюрократичните е, на, бю, бю, на бюрократичният бюджет. Но кой ще се радва на, на тези средства? Дали е, земеделците, дали малките и средни предприятия, които всъщност са жертва на последиците от договорите за свободен обмен. Аз цитирам, тези средства са необходими, тъй като имаме нови отговорности в областта на миграцията, външното действие и отбраната. Разбира се, няма да коментираме всичко казано до тук, но когато става дума за е, собствени ресурси, наистина има наистина много е, въображение, като е, дан, данъци, е, данък е, въглерод или е, допълнителни такси, глоби или данък върху пластмасата. Смятам, че трябва следващата МФР да се ограничи в рамките на предишния. Оратора е прекъснат госпожа Шонца. Е, Dziękuję bardzo. Е, przyjęcie wieloletnich ram finansowych to nasze. Много благодаря. Постигането на споразумение по МФР е много важна наша задача и Европейският парламент има ясна позиция по този въпрос. Искаме да отговорим с МФР на действителните потребности трябва, разбира се, да има и план за непредвидени обстоятелства, ако не се приеме на време многодишната финансова рамка, за да се осигури продължаването на програмите, които още текат. По отношение на собствените средства, искаме да припомним, че всяка нова инициатива трябва да съответства с протокола към договора за функциониране на Европейския съюз. Тоест, не бива да има последици за бенефициерите. Благодаря. Колегата Омържи има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Вчера пред Комитета на регионите заявих, че един малък бюджет за Европа ще представлява крещяща липса на политически амбиции. Да пожертваме ОСП, да пожертваме политиката на сближаване би означавало да се обявим за победени и да дадем, извинете, да се, да се обявим за победени и да дадем победата на еврофобите. Това ли искат държавите членки? членки. Това ли е полуката, която са си извадили от изборите за Европейски парламент? Това е въпросът ми към тях. И заявявам ясно пред съвета, Европейския парламент няма да приеме съкръщения в бюджета на политиката за сближаване. Повече от всякога се нуждаем от повече сближаване. И съкръщенията на политиката на сближаване ще означава по-малко обучение за младите хора, по-малко иноваторство, по-малко инвестиции в регионите, по-малко работни места по-малко продоволствена помощ за най нуждаещите се. Ще означава и още повече разпокъсване на обществото ни в отделните територии най-добрият начин да защитим европейските граждани предвид предстоящата международна криза е да дадем на европейските граждани един истински бюджет, един истински офанзивен политически бюджет, който да е на висотата на подификацията, която се пред нас, в частност измененията на климата. Благодаря ви. Е Благодаря, колега Омажи. Сега има думата колегата Колакушич за една минута. Почитаеми господин председател, многодишната финансова рамка и бюджета на Европейския съюз трябва да допринесе за развитието и просперитета на всички държави членки в еднаква степен. По-развитите страни разширяват пазарите си е, благодарение на европейските политики и на по-слабо развитите държави, като е, Харватия, например, в областта на селското стопанство. В е, последните пет години, от 2013 година насам, загуби 3,5 милиарда, докато Румъния отбеляза плюс от 16 милиарда. Република Харватия от е, момента на присъединяването си е, има 1,8 милиарда е, по-малко получи 1,8 милиарда, а загуби над 3 милиарда в селското стопанство. Не е справедливо, т.е. трябва по-развитите страни да внасят повече в европейския бюджет.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 Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин комисар господин Менчев, за да обсъдим следващата МФР в един много важно време. Ние още веднъж преповтаряме е, позицията на парламента. Знаете, че хората гласуваха масово, защото искат е, да се направи много повече за Европа. Земеделците, търговците, малките, средни предприятия, всички от тези, които очакват от нас повече иновация, повече развойна дейност и борба с промените в климата. Крайно време е да ги слушаме, да направиме каквото е, те искат, е, да сме на висотата на тяхното очакване. Не може обаче да се направи много с много по-малко. Е, не, философията беше да се направи повече с е, по-малко. Затова обаче беше създаден ЕФСИ. Е, новите дневните приоритети обаче трябва да бъдат финансирани с нови ресурси е, за Еразмус, плюс, за земеделците. И на второ място, господин министър, как, как, кога и къде и какво точно ще обсъдите и по какво ще преговаряте с парламента. За сега позициите не, не са силни. Ние искаме ясна позиция. Ние трябва да, да, да седнем заедно и вие трябва да излезете с ново предложение, защото в, в обрат, в в противен случай просто съвета ще бъде бламиран от гражданите на Европа, защото не е било в състояние да постигне нещо. Госпожа Гуалмини за една минута. Много ви благодаря, господин председател. Започвам с а, един коментар от общо естество, след което два бързи по-конкретни коментара. Първо смятам, че резолюцията е отлична и с, сила ни припомня позицията на Европейския парламент и желанието ни да постигнем амбициозен бюджет. Поздравления за член 5, в който се предвижда реформа на режима за собствени ресурси и който определя това като една от стратегическите ни цели. Много е важно в а, всички бюджети, както вие припомнихте, господин комисар, по време на изслушането си, във всеки един бюджет е много важно да има ясно съотношение между приходи и разходи. Приходите не са само бюрократично упражнение, не са някакъв изпит по математика. Не, много е важно приходите да бъдат добре разпределени, за да има достатъчно средства за разходи и тези разходи да достигнат успешно до всички граждани. Ако имаме достатъчно амбициозни цели, свързани с екологичният преход, борбата с младежката безработица, сближаването чрез структурните фондове, имаме нужда от разходи, които да идват с европейско, от европейско финансиране. Трябва да преразгледаме системата за приходите, но не искаме това да се, осъществи чрез ново данъчно облагане за гражданите. Не. Искаме обаче някои данъци да се събират на европейско равнище. Имаме, имаме нужда от цялостна визия по въпроса. Благодаря. Давам думата на колегата Торва от 7 минута. Господин комисар, госпожо министър. Мога ли да дам един добър съвет на финландското председателство? Нека не забравяме, че сме изправени през Брексит, т.е. необходима е повече солидарност, малко повече средства от страна на държавите членки. Второ, технологиите. Трябва да намериме средства за научните изследвания, защото сме поели ангажименти в този област. Трето, необходими са, необходими са инвестиции и то колкото се може по-скоро, бързо. Е, европейският е, е, като че ли Европейския съюз не може да привлече инвестициите така както си мислеше и е, на четвърто място разликите между държавите членки има голямо неравновесие между тях в областта на технологическото развитие на приходите. Ако не можем да постигнем тези четири предизвикателства, сме загубени. Благодаря, господин Торвас. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Андресен, като че ли а, научих, а, като че ли той е научил нещо от него. А, аз разбрах, че ако съвета не иска увеличение, е, е популист, а, аз ще съм популист с удоволствие, ако не искам да се харчат повече пари. Непрекъснато а, Говорим за цифри, говорим за това, че комисията иска 1,14% от БНД, парламент иска 1,3% от БНД. Тези цифри не изглеждат много големи, но а, ако ги пречислим, това са 11, респективно 13% от а, техните а, доходи и а, обяснете, моля, това на гражданите, които искат а, да са изпълнени техните желания. Аз мисля, че а, гражданите на 100% не искат това, а ние се опитваме да хвърлим пясък в очите им. Благодаря, колега Кус. Давам думата на колегата Овергат Нилсен за една минута. Крайно време е да, да приемете фактът, че Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз и че нашата част от вноската не бива да се включва в новата МФР. Благодарение на демокрацията, която съществува в нашата страна, няма да сме част от премахването на всички отстъпки, включително и на британската. Увеличаването на приходите на Европейския съюз и, увеличава, и създаването на Европейска армия. Парламент иска увеличаване на бюджета с почти 20% при положение, че заплатите те са се увеличили почти несъществено през последните години. Това е арогантност. Арогантност, като вие чисто и просто пренебрегвате страданието и усилията на своите избиратели. Така че Обединеното кралство ще изиграе водеща роля при спасяване на парите на дънкоплаците. Нека да започнем с премахване на лимузините за европейските депутати и да започнем с елементарни системи за отчет, каквито се прилагат във всяка една уважаваща себе си фирма. Нилсен. Благодаря, колега Нилсен. Дам думата на госпожа Холмайер. Скъпа госпожо представителка на съвета, господин комисар, скъпи колеги, по отношение на многодишната финансова рамка, като разгледам и слушам всичките очаквания, оставам с впечатлението, че всъщност съвета е на доста разумна позиция. Защо? Защото ни очакват нови задачи, като например в областта на обраната. И ако слушаме преждеговорившият колега, оставаме с впечатление, че той иска да е на нож с Европейския съюз. Ние искаме мир и за това трябва политиката на отбраната да бъде общо дело. Освен това, е, научно-изследователската дейност, иновация, климатични изменения, цифровизация – аз съм много горда от родината си Бавария, но има и други места по света. Небето не е най-високо там и нашето небе в цяла Европа е общо и за това трябва да се, изслед, да се провеждат изследвания в цяла Европа. Надявам, много се радвам, че по Хоризонт 2020 година има малко повече съгласие. Работим по-добре със съвета, отколкото при миналата МФР, но все още няма яснота за цифрите. Ако има повече и повече задачи, няма да ни остане нищо друго, освен да предвидим повече средства за това. И а, за това аз смятам, че позицията на парламента е доста последователна. Много благодаря, колега Холмар. Сега дам думата на колегата Ларатуро от Социалистите и Демократи. Скъпи приятели, ако искаме да спечелиме битката срещу климата, липсват до 200 милиарда годишно. Това е изчислението на комисията. Но как да спечелиме тази битка, ако няма увеличение на средствата? Как да защитиме трудещите се и малките и средни предприятия от следващата криза, ако нямаме повече средства? Трябва да увеличиме собствените си ресурси. Е, през 1933 година Рузвелт отруи бюджета на Съединените щати, като създаде много ефективно данъчно облагане. Защо да не направим същото в Европа? Пред през последните години данъчното облагане е, е намаляло два пъти. А за, защо, тогава, защо тогава да не се вдъхновиме от Жак Делор и Монти за европейски данък, който да носи печалби. Ако искаме наистина да спечелиме битката срещу климата, трябва да имаме средства, които да са на висотата на нашите амбиции. Господин Хойчик от Реню. Важен пан комисар, важна пани министърка. Уважаеми господин председател, господин министър, много ви благодаря. Визви, ktorým Европа... Много Важен е въпросът е, какъв бюджет ще договорим при положение, че а, е, светът е изправен през а, е, огромни заплахи. А, виждаме замърсяването на околната среда, горските пожари в а, Амазония, замърсяването с токсични отпадъци. Тук не става въпрос само за това колко пари ще вложим в опазване на климата и биоразнообразието. Важно е да има последователност в политиките, лявата ръка да знае какво прави дясната. Не можем да твърдим, че опазваме климата, в същото време да финансираме разрушаването му. Европа има нужда от а, чиста енергия, има нужда от селско стопанство, което, която, което да опазва както природата, така и да осигурява стопаните за бъдещето на децата ни. Сега колегата Дорфман от НП. Скъпи колеги, ясно ми е, че един бюджет трябва да е ориентиран в бъдещето и да поставя нови приоритети. Но в същото време не бива да забравяме така наречените стари политики на Европейския съюз, защото те са се доказали и не бива да ги свиваме твърде много. Това въжи и за обща съскостопанска политика. Виждаме, че там се предвиждат значителни съкръщения и а, дори и това предложение е твърде високо за някои държави членки. В предложението на комисията се предвиждат съкръщения в плана за, плановете за регионално развитие. Тези планове обаче са най-важният инструмент на много места за развитието на регионите. И ако се съкрати една четвърт от този бюджет, богатите държави, които не са съгласни да платят предложението на комисията, те ще имат собствени средства, а по-бедните няма да могат да инвестират и това не може да бъде смисъла на една смислена политика. Благодаря колегата Орфман. Колегата Шастел от Реню. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, Днес ще приемем тази резолюция и по този начин искаме да отправим ясно политическо послание към европейските граждани. Искаме да им кажем, че сме чули безпокойствата им. Изпращаме също така и предупреждение към съвета и заявяваме желанието си да бъдем равноправен участник в дебата за бъдещата МФРМ скъпи колеги, да финансираме приоритетите си в навечерието на тежкия Брексит изисква от нас не само да модернизираме и упростим собствените ресурси, но също така и да създадем нови такива. И само чрез един амбициозен бюджет ще можем да се справим с новите приоритети по отношение на климата, на младежката заетост, на научно-развойната дейност или укрепването на еврозоната. Освен това се нуждаем от амбициозна политика в областта на селско стопанство, за да защитим нашите селски стопани и техните доходи, за да могат те да произвеждат здравословна, устойчива храна, качествена, но и зачитаща околната среда. Благодаря, колега. Сега дам думата на заместник председателя господин Карас. Госпожо председател, скъпи колеги, ще цитирам Оскар Уайлд, който каза «Циник е човек, който знае цената на всичко и не знае стоеността на нищо. Популистичните циници са онези, които забавят инвестициите, твърдят, че те са разхищение и не виждат стоеността на научните изследвания, климатичните инвестиции и инвестиции в кохезията на регионите, опазването на границите и Днешният дебат и бъдещите решения се движат между национализъм, популизъм, страхливост от една страна и ориентиране към бъдещето и сме решения от друга страна. Всеки от нас знае, че границата е от 1% и общото ни бъдеще, за което всеки носи отговорност, ще бъдат предадени по този начин. А, нашите граждани ще бъдат лишени от а, добавената стойност на нашите политики и решения. Господин комисар, Парламентът е на ваша страна и ще бъде ваш гръб при бъдещите преговори. Благодаря, колега Карас. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Добре се движим във времето, дебатът е важен и за това искам да дам на думата на общо 7 колеги и започваме с колегата Монтеро де Агияр от НП senhora президент, eh, todos sabemos que o turismo é uma competência. Благодаря ви, господин председател. Всички знаем, че от влизането в, в сила на лиспонския договор има съвместни правомощия. През 2018 година договорихме позицията ни по новата МФР. И тази позиция беше много ясна. Има, създадохме фонд, И очаквам Европейската комисия да се създаде, да се, да се излезе с конкретен план за признаване на значението на сектора на туризма. За съжаление обаче, нищо конкретно не получихме от страна на Европейската комисия и държавите членки към момента. През 2018 година международният туризъм се увеличи с 6% по света. Туризмът е отрасъл, който е много важен за моята страна, Португалия, но е много важен и за Целият Европейски съюз. Дава възможност на, даде той възможност на редица държави членки по-бързо да се справи с финансовата криза. Така че една моба имам към съвета и към комисията. И към комисията, моля ви се, отдръжте на си и нека да работим заедно за един устойчив туризъм. doamnă președintă mă numesc, sunt din Iași, România. Eu cred că sunt... Господин, госпожо председател, господин комисар, мисля, че трябва да си зададеме брабелните въпроси, за да бъдем на, вис... на висотата на очакванията на граждани. коли... Средствата от бюджета трябва да отговарят на техните очаквания, за, за да могат по-бедните и по-слабите да не трябва да плащат за другите. Необходимо е да финансираме регионалните болници, пътищата, магистралите, и земеделието, защото хубаво, добре, говориме за екология, за биоземеделие, за научни изследвания, за иновации, но ако не задоволиме основните нужди на гражданите, не сме постигали нищо. Ние сме изпратени тук от европейските граждани и аз ще гласувам за един бюджет, който да е на висотата на очакванията на гражданите. Благодаря. Благодаря колегата Флего да обнови. Хвала вам поштована председнице. Поштовани povjereniče, речи ću да е... Почитаеми членове на Европейския парламент, господин комисар, ще ви кажа, че е голямо предизвикателство да се намери нов успешен економически модел, който държавите членки да прилагат в бъдещите години е, Европейския бюджет не може да бъде ограничен и да представлява бюджет на банките. Той трябва да отразява нарастването на националните бюджети и да отговаря на потребностите на гражданите, сигурност, образование и цифровизация. Това трябва да бъде отразено в европейския бюджет. Така че не приемам идеята делът да се увеличи от 15 до 30% за одобрени проекти. Това трябва да отразява и солидарността между държавите. Госпожа Томашич сега от ЕКАРЕ. Настоящото предложение за МФР предизвика много недовлетвореност в по-слабо развитите държави членки. Основното му послание е, че се отказваме от растежа в по-малките държави членки и че сме склонни да допуснем засилването на влиянието на по-големите държави членки трябва да се увеличи, включително особено по отношение на миграцията. Аз идвам от Харватия, имаме проблеми с факта, че младите добре образовани хора напускат страната. Нуждаем се от фондовете, за да подобрим съдарата на живота, да запазим живота в селските райони. Имаме нужда и от конкурентоспособно селско стопанство, каквото не можем да постигнем без повече помощи, идващи от ОСП. Тази МФР не е приемлива и не би трябвало да е приемем, за което е било в тази зала. Благодаря ви думата. Има го господин Ферера от Обединената левица. Obrigado, сеньора президент. Esta é uma integração assimétrica na distribuição dos benefícios e dos. Господин председател, това е асиметрична интеграция ед, е, винаги едни и същи печелят, едни и същи губят. От европейс, европейският бюджет трябва да компенсира асиметричното развитие в Европа и да е, насърчава и постигне конвергенция в е, крайна сметка фондовете за сближаване никога не разполагат с необходимите средства. И това е за сметка на хора, на хора и страни, като Португалия, където е, политиката за сближаване играе огромна роля. А други печелят е, винаги и успяват е, да развият своите отбранителни амбиции за сметка на сближаването. За съжаление, струва ми се, че тази резолюция не е достатъчно твърда за борба с тези явления. Благодаря. Благодаря колегата Варбон от НП. Има думата сега. Винаги съм се застъпвал за амбициозна бюджетна политика. Аз съм бил съветник в градския парламент а, и в Европейския парламент застъпвам същата позиция. Европейските избиратели трябва да са сигурни, че бюджетът няма да се увеличи а, твърде много, но предложението на комисията предвижда 17% увеличение на шведския принос. Ние сме против това. Разбира се, че предизвикателствата са големи, особено по отношение на конкурентоспособността и е, би било погрешно обаче в този случай да налагаме по-високи данъци на гражданите и на бизнеса. Аз мисля, че бюджета на Европейския съюз трябва да бъде модернизиран и оформен по-ефективно. Мисля, че трябва трябва да инвестираме в инфраструктура, с които да се постигне растеж в държавите членки. Много благодаря. Сега последният оратор, следващият оратор ще бъде колегата Маркес за социалиста и демократите. Благодаря госпожо председател. Уважаеми Уважаеми господин комисар, уважаема госпожо министър, преживяваме тежки времена. Европа ще преживее един от най- подвикателните моменти в историята си заради безотговорното правителство в Обединеното кралство, което е готово да рискува всичко по изборни причини. И така действа консервативната партия в Обединеното кралство вече от години насам. И Европейски съюз трябва да реши как ще се справим с това положение. Има сериозна заплаха за Европейския съюз. Очакван ни период на опадък и трябва за, по тази причина сега да се здобием с стабилен бюджет, за да можем да да гарантираме сигурността на инвестициите и да гарантираме сближаването в Европейския съюз. За сметка на това някои от държавите членки на Европейския съюз искат да съкрати още повече бюджета. Като каза председателят на парламента, това че просто не е достатъчно. И преди малко чухме как един от нашите колеги тук защитава се същата тази позиция на държавите членки. Знаем откъде в тази позиция. Това не е приемливо. Има нужда от повече Европа и да защитаваме позицията си с повече бюджета, не с по-малко бюджет, както настояват някои членове на съвета. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Хан. Заповядайте, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Почитаем господин министр, почитаем членове на парламента и слушах ви с голям интерес. И вашите изказвания показват, че мнозинството на Европейския парламент е а, решило следващата новична финансова рамка да бъде по-амбициозна и по-ориентирана към бъдещето. Сега е време да вземем решение. Не можем да рискуваме да се забавим а, при старта на следващото поколение програми. Нашите граждани искат предвидимост а, и да знаят как Европейския съюз ще отговори на предизвикателствата, например цифровизацията, климатичните изменения, управлението на границата и отбрана. Искам да благодаря за документа на председателството за Корепер вчера, с който се подготвя дебата по МФР на следващият Европейски съвет. От самото начало обаче трябва да кажем, че сме много разочаровани от а, основните елементи по съдържанието, въпреки че приветстваме документа. А, в а, момента трябва да се а, хвърли мост между институциите, но пледираме към председателството на съвета да отчетат позициите на Европейския парламент. Комисията ще работи тясно с всички институции и ще а, бъде посредник при преговорите. Ще а, работим тясно с Европейския парламент, както и с съвета, за да а, се приключи своевременно дебатът по многодишната финансова рамка. Много благодаря, господин Хан. Сега давам думата на представителката на съвета, госпожа а, Топорайнен. Уважаема госпожо председател, Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми господин комисар, благодаря ви за ценния принос, за уместните въпроси и е, уместните коментари. Голяма част от ключовите ни предизвикателства и цели бяха споменати в рамките на днешния дебат. Сред тях са иновациите, измененията в климата, инвестициите, устойчивото селско стопанство, сближаването и не на последно място върховенството на закона. Зачитането на общите ни ценности. Очевидно е, че това са общите ни интереси – общите интереси на институциите ни, на нашите граждани. Това са и общите ни предизвикателства. И те трябва да бъдат отразени в общия ни бюджет. Следващата МФР трябва да представлява отговор на тези общи предизвикателства. Но, дами и господа, МФР не е само счетоводно упражнение – МФР е инструмент за изпълнение и инструмент, който превръща в реалност политическите ни решения. Едновременно с това трябва да сме наясно с приносът изискван от държавите членки. Този принос трябва да бъде справедлив, реалистичен и приемлив за всички, за всички държави членки. Дами и господа, Позволете ми да повторя още веднъж ангажиментът, който е финландското председателство да се среща редовно с представителите на Европейския парламент преди съветите по общи въпроси. Междувременно беше подновен диалога по редица от отрасловите досиета и ще очакваме с нетърпение да чуем каква е позицията на Европейския парламент по тях. И държа също така да подчертая, че днес тук в тази зала обсъждаме заедно МФР. Обменяме мнения за бъдещата МФР. Така че няма да приемем новата МФР без заедно да сме положили усилия да гарантираме, че тя ще бъде на висотата на новата епоха. Благодаря ви за дебата продължаваме работата. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо министър и успех. Очакваме с нетърпение преговорите на следващия съвет. А сега незабавно преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за доклада на госпожа Яна Том относно политиката за заетост и социалните политики за еврозоната. Преди да дам на думата на колегата, за да ни представи доклада си, искам да ви припомня още веднъж, че е, и този че продължаваме да работим с новата система за заявяване на интерес за спонтанни изказвания. Вие сте получили информация за новата система по имейл. Ако искате да направите изказване, можете да дадете знаки, натискайки бутона на вашия пулт за гласуване. За това са ви нужни картите за гласуване. Ако не ги носите, можете по досегашния начин посредством вдигане на синя карта да заявите желанието си да се изкажете спонтанно. А, така че ако спазваме времето, ще можем да дадем думата на много колеги за спонтанни изказвания. И сега преминаваме към докладчицата госпожа Том. Тя има думата за 4 минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател госпожа комисар, скъпи колеги. Радвам се, че мога да ви представя доклада за социалната политика. Сега чува ли се? Малко по-близко до микрофона. Говорете малко. hear you clearly. Thank you. Говорете малко по-близо до микрофона, за да може да ви чувам. Радвам се, че мога да ви представя доклада за социалната политика в еврозоната, който в рамките на комисията ЕМПЛА. Нашия министър-председател Юрий Рацис, заедно с Жан-Клод Юнгер, подписа хартата на човешки права. Този амбициозен документ подкрепен от Европейският парламент, сега трябва да се прилага в евро... държавите членки. Благодариме на комисар Тайсън за подобряването на социалните политики в Европа. Трудно е, защото обикновено, когато говорим за социални стандарти, всеки казва не, това е в областта на субсидиарността. От 2012 година от е, приемането на европейския семестър се правят е, специфични препоръки по страна, включително и в областта на социалната политика. До затова пък е, процента на изпълнение на тези препоръки е много нисък. 72% през 2012 година, а през 2018 година приложението не надвишава 38%. Затова Европейската комисия трябва да предприеме мерки, за да убеди държавите членки, че социалната политика не е от по-малко значение, отколкото политиката на отбрана или економическата политика. Също така трябва да да се правят препоръки и на страните, които са извън еврозоната. А, по време на а, изказването си пред парламента Урсула Фандерлайн обеща, че в първите 100 дни ще направи ново законодателно предложение за минимална работна заплата в Европа. Това предложение разбира се, ще отразява националните специфики и е, традиции. Тоест няма да се наруши принципа на субсидиарността. Цел, целта е, е да се намали бройката на хората, които живеят е, около прага на бедността и да се увеличи покупателната способност. По време на изслушванията няколко кандидат комисери споменаха стълба за социални права като, основно, като основен стълб за развитието на Европа, но не трябва да забравяме включване в тях, в този стълб на специфични групи, уязвими е, граждани, граждани с увреждани и така нататък. Това очакват гражданите от нас. Е, необходимо е също така да се работи за схемата за застраховане при безработица. Аз а, е, по, по, когато обсъждахме доклада. Много, много често колегите казаха, че и това, и това, и това трябва да се подкрепи. Това беше колективна работа и очаквам вашата подкрепа сега, комисар Тис. Много благодаря. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, економиката на Европа вече седма година расте непрекъснато и повече хора от всякога, повече са хората, които са заети развитието на пазара на труда е добро. Европа е добра и в економическото управление и по-точно европейския семестър. Социалните и економическите политики бяха поставени на една нога с създаването на стълба за социални въпроси. А, също така а, социалните партньори участват на всички нива в преговорите. Но в едни държави има повече недостиг на квалифицирани хора, докато в други расте безработицата. И е, в този смисъл основен наш приоритет трябва да бъде да е, правим по-приобщаващ е, пазара на труда и да гарантираме добри работни места. Жените а, са по-нервно поставени, въпреки че постигат повече резултати по време на образованието си, отколкото мъжете. А, трябва да имаме ефективни политики за а, комбинирането на трудовия и личния живот. А, дигитализацията променя дълбоко обществото и економиката. И ясно е, че трябва да има повече инвестиции в образованието, обучението и придобиването на умения, за да има по-висока производителност и да се справим с обновлението в технологиите и да има по-лек преход към климатичен неутралитет хората трябва да бъдат в центъра на нашите политики. Това е по-важно от всякога. Виждаме най-сетне, че има по-малко бедност, но в същото време все повече европейци се окачествяват като уязвими. Има повече нерегламентирана заетост, но има и технологични промени в държавите, секторите, регионите и при хората приобщаването на хората към обществото е много важно, но системите за социална защита трябва да бъдат приспособени и действително да защитават хората. Благодаря за доклада на комисията по заетост, който е много балансиран. Той посочва както постиженията, така и предизвикателствата. Справенето с предизвикателствата и а, сигурността, че нашата социална економика ще бъде добра както за хората, така и за бизнеса е една от задачите. Също така трябва да насърчаваме сближаването в рамките а, на а, стълба за социални права. Прилагането на тези политики вече започна и а, по време на последните два европейски семестъра а, 45% от специфичните за държавите политики са в социалната област. Прилагаме а, принципите на този социален стълб – и а, Европейският социален фонд и, фонд и другите фондове са по-приспособени към а, препоръките а, е, за държавите. А, и а, всичко това, социалните въпроси е в центъра на нашето внимание. Комисията а, която сега завършва мандата си, постигна много, но остават и много задачи за бъдеще. И стълба за социални въпроси ще остане и той ще бъде основен за бъдещите действия в заетостта. Европейския семестър ще се фокусира и ще включва целите за устойчиво развитие на ООН. Е. Госпожо председател, Госпожи и господа, нужни са още усилия, за да направим обществото ни по-приобщаващо и в бъдеще тези а, общества ще бъдат положителни и за а, еврозоната, и за бъдещия а, съюз, а, економически и паричен съюз. В същото време общо усилие е да преследваме и да следваме целите за устойчиво развитие. Сигурна съм, че комисията ще остане водеща за сближаването на по-високо ниво на стандарта на живот на европейските държави и ще подпомага регионите в постигането на тези цели. Много благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на колегата Валш от името на НП. Не, напред бих искала да благодаря на Яна Тун от Renew и на останалите колеги за доброто сътрудничество по този доклад, особено на колегите ми от НП. Много е важно да имаме добре функциониращи социални и е, политики, политики по отношение на заедостта. Те не си противоречи да, да са в една и съща насока. Докладът продължава да обръща внимание на нуждата да се предприемат действия по някои от продължаващите проблеми в Европейския съюз. Трябва да предприемем мерки за борба с младежката безработица и справяне с бедността, особено детската бедност. Да подобрим участието на пазара на труда, да гарантираме равенство за всички членове на нашето общество, да увеличим конкретно способността и да обмислим за бъдеще как можем да пригодим уменията ни за бъдещият свят, за бъдещият трудов свят, особено в селските райони. Това са областите, в които трябва да предприемем действия през едните години. Дами и господа, е, днес, 10 октомври, е Международният ден на душевното здраве. И се радвам, че тук е, се прави препоръка и да се приемат конкретни мерки за справяне на въпроса с, с, е, душевното здраве. За съжаление, усилите на Европейския съюз в това отношение се намаляват въпреки сериозните разходи, свързани с грижата за душевното здраве. Не се грижим достатъчно за здравето на нашите граждани, ако не обърнем нужно внимание на душевното здраве. И Европейския съюз и държавите членки имат възможността да предприемат мерки за подобряване на душевното здраве в Европейския съюз. И за целта трябва да има конкретни мерки, включително превентивни мерки за душевното здраве. Чакам с нетърпение съвместната работа с новоизбраната комисия, както и с колегите. И още веднъж благодаря на докладчика Яна Тун за отлично свършената работа. Много, много благодаря. Благодаря, колега Уолш. Сега давам думата на колегата Юнкериус от името на социалистите и демократите с две минути. Благодаря, госп... госпожо председател. Е, Европа трябва да бъде много по присъстваща в живота на хората. Тя не може да бъде само економика или обща валута. Тя трябва да бъде за да подкрепя хората в прехода към нова към нова екология, към нови технологии защото ние сме взаимосвързани. Ако днес нещо се случи в Стокхолм, последиците могат да бъдат за всички. Е, доклада на нашата колега Туна е балансиран. Той дава доста инструменти за постигане на този баланс, включително мерки за работещите на платформи, инструменти за намаляване разликите в заплащането между мъже и жени, е, повече пер, е, равноправни перспективи за жените и мъжете в семейния живот, по-добри трудови условия. Искаме повече инвестиции в нови работни места, за да могат е, хората да гледат по-спокойно към бъдещето и да имат някакви перспективи затова, когато човек минава през труден момент, когато има кризи, хората трябва да бъдат подпомагани. Ако сме единни, можем да се пребориме с дългосрочната безработица и да подпомогнем уязвимите райони. Европа да работи за гражданите. Благодаря, госпожо с Сгоша Брюне. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, скъпи колеги, най-напред бих искала да благодаря на госпожа Тон за отличния доклад. Радвам се, че Европейския парламент като цяло подкрепи този доклад за социалните политика и политиката за заетост на еврозоната следствие на специфичните за всяка държава препоръки, публикувани в рамките на европейския семестър към държавите членки на еврозоната. Целта е заедно да напреднем към една по-социална Европа, като поставим акцента върху инвестициите. Държа да се спра на два аспекта. На първо място, молбата към държавата членка да предложи правен инструмент, за да може всеки трудещ се в Европейския съюз да се възползва от минимална работна заплата съгласно спецификите на пазара на труда на всяка държава. Това за мен е много важна стъпка напред и е включена сред приоритетите на новоизбрания председател фон дер Лайн по отношение на социалното сближаване. Смятам, че това е един от възможните отговори отговаряме на недостига на квалифицирана работна ръка, от който страдат повечето държави членки. Вторият ми коментар засяга работещите в онлайн платформите. Знаем, че услугите и стоките, които се предлагат чрез онлайн платформи в Европейския съюз, са вече от 25%, което е много хубаво само по себе си. И в момента за, този вид практики засягат 5 милиона европейци. В момента някои държави членки предприемат мерки национално равнище, но е крайно време Европейския съюз да даде ръководната насока. Трябва да имаме координиран подход, за да съблюдаваме, че тези трудещи се възползват от адекватно съкравно социално закрил, че се спазват техните трудови и социални права. Благодаря. Продължаваме с представителят на а, Зелените, а, госпожа Хансен. Благодаря. На първо място искам да благодаря за чудесната работа и чудесното сътрудничество по това досие. Ние, Зелените, сме доволни от този доклад, защото той споменава а, множество социални а, проблеми, които следва да бъдат споменати. Радваме се, че Европейският съюз получава социални задачи по отношение на законодателството, както и за финансовите ресурси за следващия програмен период. От гледна точка на зелените е много важно да се борим с неравнопоставеността на работ... трудовия пазар на мъжете и жените а, ние очакваме предложение на директива а, от а, комисията, а, за да а, се премахне а, неравнопоставеността в пенсионното осигуряване на мъжете и жените. А, в същото време дългосрочната безработица пречи на интеграцията на пазара на труда. А, в същото време а, трябва да регламентираме и статута на трудовия пазар на работещите за платформите така че очакваме от комисията да направи законодателни предложения в следващия период. Благодаря, колега. Сега от името на Идентичност и демокрация, колегата Жаме. Скъпи колеги, госпожо докладчик, не, Европейският съюз не е по-добре. И не правете, сравнявайте в Европейския съюз има различни економики, които имат свои правила и които са абсолютно различни. Този доклад е пълен с идеология и с пристрастност. Вие включвате и Турция във вашите данни, както и включването на мигранти на пазара на труда, вместо нашите граждани, които са с по-скромни възможности. Така че ние отхвърляме вашата резолюция и подкрепяме нашата резолюция, защото смятаме, че държавите членки трябва да си върнат социално-економически суверенитет и да отдадат приоритет на европейските граждани в областта на заетостта. Благодаря ви. Благодаря от името на ЕКАРЕ госпожа Залевска. Е, Много ви благодаря. Най-напред е, бих искала да благодаря на госпожа Тон за чудесната й работа, както и на докладчите в Сянка. Държа да ви припомня, че докладът е посветен преди всичко на еврозоната, но той представлява много ясна, много правилна диагноза на положението на пазара на труда в Европейския съюз. Говорим за безработица, за трудността, трудности, пред които са изправени младите хора и за една система, която не взима предвид действителността на застаряването на населението. Също така в доклада е записано, че обществото не е още готово за цифровизацията и за новата цифрова революция. Обръщам внимание на факта, че много от разпоредби, че много от частите на доклада засягат държави членки, които не са членове на еврозоната, което е намеса в суверенитета на тези държави и се надявам в момента, в който Европейската комисия излезе с по-сериозни документи, ще няма да се само за диагностика, а ще говорим за конкретните решения на тези проблеми. Благодаря. Сега от името на левицата дам думата на колегата Перейра за минута и половина. Добро утро. Социално-економическите политики в Европейския съюз са обвързани с договори, които криминализират всякакъв вид лява политика. Откакто ние се присъединихме към еврозоната, заплатите са в застой и въпроси, свързани с положението на работниците, положението на мигрантите, биват пренебрегвани и за това аз мятам, че не можем да пренебрегваме това повече. Моята държава приемаше тези политици политики е, в миналото. Но сега е моментът да се увеличат заплатите, да се е, подобрят е, социалните политики, защото в противен случай няма да осигурим добро бъдеще и за възрастните хора не искаме да се подкопават социалните права, и онези, които са най-долу в стълбицата, да не бъдат чути изобщо. Благодаря, господин Сековски. Има въпрос с синя карта към вас. Приемате ли въпроса? Колегата Стеховски от НП иска да ви зададе въпрос. Не сте съгласни да го приемете? Сега продължаваме с колегата Гема, необвързан депутат. Заповядайте. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Приемането на политики за подкрепа на дохода в някои страни даде добри резултати, като например в Италия, където се подпомагат най-уязвимите слоеве на обществото. Борбата срещу социалната неравенство е от огромно значение, тъй като политиката на економии всъщност беше най-пагубна за тези, които и без това нямат много. Ще се спра на правата на хората с увреждания. Има доста съкръщения в тези политики вследствие на политиките за економически економии. Трябва да се прекратат ограничителните мерки спрямо тази категория и да се осигури по-добри, по-добри начини на живот за тях. Да се, гаран... да се вземат мерки за гарантиране на достоен начин на живот за всички и да имат право да бъдат различни, а не само равни. Благодаря. Продължаваме с колегата Радке. НП. Госпожо председател, скъпи колеги, първо благодаря на докладците за добрата работа. В началото на мандата по този начин става ясно, че и следващите пет години ще продължим смело по пътя, започнат и оттъпкан от Жан-Клод Юнкер преди пет години. В моята политическа група Инструментът за застраховане срещу безработица има различни мнения. Немската делегация е критично настроена и няма да крие, че в моята политическа група сме доста критично настроени към инструменти, които стигат и по-далеч. Въпреки това ще се съгласим с предложенията, защото борбата с младежката безработица, борбата с справедливи условия в Европейския съюз е залегнало в генетичния фонд на НДП. Няма да се караме за едно на посоката, която е вярна солидарна и трябва да продължаваме нататък. Благодаря. Сега давам думата на колегата Гуалмини от Социалистите и Демократите. Много ви благодаря, госпожо председател. Докладът на госпожа Тон е много ефикасен, дори мога да кажа отличен. Той е, чудесно описва проблемите на пазара на труда в е, Европейския съюз и ясно подчертава, че основната ни цел е 75% заетост, средно за съюза. Говори се в доклада и за новаторски решения по отношение на системите за помощи за безработица. Знаете, че това е сред основните приоритети на госпожа фон дер Лайен за първите 100 дни на новата комисия. Имаме нужда от финансови средства за справяне с външни шокове и да гарантираме стабилност на предприятията ни. Имаме нужда от една по-социална Европа и си струва да си припомним а, стратегията от Амстердам, приета през 1997 година. Европа не може да бъде само економическа, трябва да бъде и Европа, и социална и трудова Европа. Колегата Ланген Зипен от Зелените. Уважаеми госпожо председател, почитаеми колеги, има доклади, които идват точно на време и определят проблемите, прикамват към действие докладът на колегата Том е точно такъв. Благодаря за това. Искам да се спра на аспекта хора с увреждане. Не само защото аз съм засегната страна, а защото тук става въпрос за структурен недостатък на системата за трудова заетост. В доклада се споменава, че а, хората с увреждания са а, дългосрочно безработни и не са достатъчно а, добре интегрирани на пазара на труда, а това е право на, на а, основно човешко право равнопоставеността, залегнала в Харта за човешките права, определя правата социалната политика и економическата политика трябва да вървят ръка за ръка и трябва да има достатъчно средства предвидени в следващия бюджет на Европейския съюз за това. Благодаря колегата Райл от Идентичност и е, демокрация. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, Европа е, е многообразна и много разнообразна в държавите и регионите. Това трябва да остане така. Това е нашата сила. Централизираността никога не е водила до добри резултати. И за това ние отхвърляме а, гарантията срещу безработица заради различията в а, а, пазарите на труда. Отхвърляме и а, минималната работна заплата, защото тя е много различна а, на различ... в различните държави. Разбира се, че трябва да се борим срещу а, детската бедност, но вече имаше мерки, те се оказаха неефективни ефективни. Самият аз бях бедно дете и в родния ми град Гелзенкирхен продължава да има много бедни деца. Но не можем всички тези проблеми да се опитваме да ги решим с пари. И а, всъщност факта, че родителите на тези бедни деца са безработни, това е истинският проблем. Трябва да им дадем работа. Социален е онзи, който работи. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Рафалска от е, ЕКР. Пани Преводничонца, пани комисар, политична стратегия... Госпожо комисар, госпожо председател, политическите стратегии в социалната област трябва да включват много нови компоненти. Цифровизацията, устаряването на населението, спада на демографията, увеличаването на броя на възрастните хора над 65 години се увеличава във всички държави членки, вероятно вследствие на по-добро за здравеопазване, но също така и поради ниска раждаемост. Е, Европа трябва да се бори срещу маргинализирането на възрастните хора. Необходимо е да имаме нови системи за е, здравеопазване и здравни грижи в дългосрочен план. Същевременно Междувременно трябва да се осигуряват и е, отлични трудови условия за работещите на трудовия пазар. А, nein, ich habe Frau Kollegin Rondinelli. Колегата Рондинели има думата сега. Заповядайте на минута. Грация, президенте. Ritengo che non si possa sostenere... Благодаря ви, госпожо председател. не мога да подкрепя този доклад, в него се е, казва какво ли не. Да, трябва да се инвестира повече в социални мерки, подкрепа на трудовия пазар и иновации, но едновременно с това в параграф 2 е записано, че Европейската комисия трябва да окаже натиск върху държавите членки, за да приложат на практика специфичните за всяка държава препоръки, а те всъщност са е, израз на политиката на бюджетна строгост, което обикновено като резултат има съкръщаване на социалната закрива и помощите за най-нуждащите се. Подобно нещо е неприемлимо в европейски контекст. Не е достатъчно да говорим за минимална заплата и борба с младежката безработица. Трябва да инвестираме в качеството на живот и благоденствието на хората. Предложихме редица изменения в парламентарната комисия, които бяха приети, но за съжаление това не беше достатъчно, за да премахнем либералният характер на този доклад. Именно този либерализъм, с който искат, на който искат да се сложи край европейските граждани, затова ни избраха и затова движението на петте звезди ще, продъл... ще се против този доклад, който отново пренебрегва очакванията на европейските граждани. Благодаря госпожа Скътеда от НП. Благодаря, госпожо председател. Социалният стълб беше одобрен и а, много от нас се питаха какви законодателни мерки ще последват. Социал-демократите в Швеция казаха съвсем ясно, че данакоплаците никога не бива да бъдат задължавани да плащат за други граждани в Европейския съюз. А сега с господин Тимърманс начало установяваме, че Европейския съюз се застъпва за социални осигуровки и гаранции за безработиците, за безработицата за всички европейци. Ние като НП винаги сме били против смятаме, че а, тези закони са социал-демократически отцветени и се принуждават гражданите на едни държави да плащат за социалните дефицити на други държави. Онези държави, тези граждани, които плащат в своята си държава, ще трябва да плащат и за други. Благодаря. Сега колегата Адио Салива от Юриста и Демократите. Благодаря, госпожо председател. В този доклад се казва, че, европе... че трудовите условия в Европейския съюз се подобряват и заетостта расте. Въпреки това обаче неравноправието и е, разликите в заплащането все повече и повече отдалечава по-богатите от по-бедните. Има много бедни, които работят, е, лоши трудови условия, недостатъчно качествени работни места. Това са предизвикателствата, пред които сме изправени. Трябва да се вземат мерки, за да могат хората да имат е, достойни условия за живот за себе си и за своите е, семейства. По-добро, по-добри трудови условия и по справедливо, по-справедлива заетост и по-качествени работни места. За пръв път Европейският парламент ще предложи правото на цифрово изключване за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот. Когато на времето пред, направих това предложение, то се при то беше нещо като табу. А сега ще излезем с официално предложение от името на Европейския парламент. Също така искам да подкрепа схемата за безработици и за превъзмогване на дългосрочната безработица в Европейския съюз. Благодаря. Колегата Дорис Николсонова от ЕКР. Много ви благодаря. Скъпи колеги, мисля, че трябва да престанем да говорим за постигнатото равнище на заетост и да погледнем притеснителните проучвания. Те ни показват, че не сме готови да се справим с предизвикателството, което представляват захраняването на населението, измененията в климата и цифровизацията. Цената на прехода ще се усети и няма да я подобрем само с, с, с франските фондове. Според ОИСР 17% от работните места в Европейския съюз могат да бъдат автоматизирани, като нерадищо на автоматизация е от 10% в Финландия до 33% в Словакия. Една трета от работната сила не притежава притежава почти никакви цифрови умения и прехода ще засегне най-уязвимите в обществото ни. Какво можем да направим? Какво трябва да направим? Иновациите зеленият растеж и социалните права са тясно свързани. Социална Европа ще процъфте само ако успеем да създадем нужните условия за това. Споделяме една и съща цел и смятам, че е крайно време да престанем да основаваме решението си на идеология и на политически думи, а да започнем да водим политика, основаваща се на данните. Благодаря ви. Благодаря колегата Здеховски от НП. Много благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. На първо място искам да благодаря на Яна Том за нейния доклад. Ако го разгледаме а, на едно общо ниво, можем да видим, че той е изключително качествен. А, но искам да повдигна един въпрос. А, в а, точка 1 Яна Том казва, че тя иска въвеждането на инструмент за справяне с дългосрочната безработица. Но искам да припомня, че имаме Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Защо ни е нужен нов инструмент, който да бъде въведен? Тогава ще имаме два инструмента бихме отслабили съществуващите документи и бихме добавили нещо вместо да опростяваме, ще осложним европейското ниво и ще създадем конкурен, конкуриращи се инструменти. Аз мисля, че е повече простота и това ще осложни, така че аз съм против това предложение. Благодаря, колега. Сега преминаваме към спонтанните е, изказвания. Колегата Кънев от НП. Искам да кажа пред колегите, че аз подкрепям този доклад, въпреки безспорното наличие на спорни и противоречиви моменти в него. Аз смятам, че подобни противоречиви предложения ще бъдат те първа обект на сериозна работа в тази камара и съответно на политически сблъсък между различните визии различните групи често и различните държави с техните национални интереси. подкрепям доклада преди всичко защото той слага основния акцент там където трябва върху държавите върху регионите върху обществените групи но и върху индивидите които са най уязвими в днешната ситуация на пазара на труда. слага акцента без да скрива рисковете пред които европейската икономика и европейският трудов пазар са изправени. като представител на българя страната за съжаление с най ниски доходи в европейския съюз и с някои от най уязвимите обществени групи в европейския съюз приветствам този доклад и се надявам неговите препоръки да влязат в сила. Благодаря, колега. Колегата Валис има думата сега от ГОЕ. Благодаря ви, госпожо председател. Комисията твърди, че социалните политики и равнопоставеността са приоритетите на Европейския съюз. Обаче не ми е трудно да го повярвам в бюджета си увеличавате е, средствата за е, отбрана до 30 е, милиарда. Не мога да разбера защо давате тези средства за отбрана, а не за борба с безработицата и бедността в Европа. Защо? Вие на практика субсидирате промишлеността на въоръжението. Какво се нуждаят нашите граждани? От, нужда не е от отбрана, а от сигурност на дома им и сигурността, която дава една нормална заплата, сигурността, която дава достъп до здравеопазване. Това е сигурността, която те се нуждаят. И ако се страхувате от, от заплахата, за, като представлява тероризма, може би няма да е зле да сложите край на износът на, на оръжие и да престанат европейските държави да бомбардират трети страни. Така ще постигнете мир, а не като наливате средства в ръцете на помишлеността на въоръжението. Благодаря, колегата Верховски. Колега Върховски, искаме да дадем думата за спонтанни изказвания невъзможно е най-много хора, така че няма да ви давам думата сега на вас. Колегата Уорд е следващият оратор от демократите. You, Благодаря, госпожо председател. През следващите пет години европейският проект трябва да се гради върху прогресивна платформа, която обединява економически и социални теми. Без подобна платформа ще продължи да съществува дискриминация и неравнопоставеност на работния пазар и в заплащането трябва да е, има повече е, обучение, е, което да отговаря на изискванията и трябва да се премахне неравнопоставеността в пенсиите и заплащането между мъжете и жените. Социалният стълб е в основата на нашата работа като социал-демократи. И в момента имаме шанс да създадем за първ път в историята европейска минимална работна заплата за социално е, развитие и за е, устойчив растеж, е, трябва да инвестираме в е, е, хората. Ако не успеем, няма да се справим с най-големите пред... неравнопоставености е, и несправедливости до сега. Благодаря, госпожа Томашич. Една минута от ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Хрватското правителство има много амбициозни планове и намерението да се присъедини към еврозоната, но аз не смят, не споделям тези, този оптимизъм. Харватия е много далече от критериите и от нивото има. в някои региони дълготрайната безработица безработица е, е много разпространена. Имаме проблеми с е, миграции, недостатъчно добре развито данъчно облагане, така че да, да се да се харчат парите на да, да, коплаците е, за разни политики няма да реши нещата. Трябва да се оптимизира и да има начин за достоен живот. Госпожа Дали от Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Говорим за социалната политика и политиката на заедост в еврозоната. Бих искала да се спомня последния доклад в рамките на Европейския семестър по отношение на Ирландия. Там се твърди, че представя се заедостта в Ирландия по положителен начин, но действителността е, че в доклада се вижда, че има огромен проблем с е, работата на непълно работно време, трудови договори с нула, е, с нула работни часове, е, фиктивна самозаетост и пълна липса на социална закрива за тези хора, който разбира се се отразява жестоко на качеството на живот на гражданите. Така че докладът признава, че има сериозни социални слабости, но той е подронен от, от липсата на политическо въображение за начина по който може да преодолеем тези проблеми. Светът се промени, начинът по който се работи се промени и има пълна липса на връзка между тези промяни и европейските структури и позициите на европейските институции, как може да се преодолеем тези проблеми. Докато някоя държава членка се опитва да направи нещо, те са ограничени заради фискалните ограничения, заложени в договора. Тези не няма да се решат с технически е, решения, а чрез радикална промяна. И като сложим край на царуването на богът на неолиберализма плурализма. Благодаря, колегата Алвана, с една минута. Η πανάκια που προτείνεται σήμερα είναι η αυστηρότερη εφαρμογή των συστάσεων της Всички е, средства, които предложихте вие, а, не са ефективни. А, Социалните системи е, за осигуряване се подкопават. Виждаме, че се ограничава работата на профсъюзите и правото на стъчкуване. Стълба на социални права и поставянето на минимална заплата означава, че се равняваме по долна граница. Особено засегнати са жените повече от 50 милиона безработни има, има около 150 милиона а, бедни и а, голяма част от новосъздадените работни места са за непълна заетост. А, Политиката на Европейския съюз често противоречи на политиката, на социалната политика, която някои държави искат да работят. И трябва профсъюзите и работодателите да се борят за тарифи, гарантиращи нормален живот, за и държавата трябва да носи отговорността. Това е краят на разискването. Сега давам думата на комисаря Тайсън. Благодаря, госпожо председател. Скъпа доклад, госпожо докладчик, докладчици в сянка, скъпи колеги, благодаря ви за този конструктивен и богат дебат. От Подбелязах си вашите коментари, възражения а, и критики. Ще ги предам на моята на този, който ще поеме рес, ресора от а, мене. Нашият принцип е социален пазар за социална Европа. Този принцип трябва да бъде в основата на цялата работа, която вършиме и ще извържаме. Този дебат е много важен за мен, тъй като е и последният ми дебат с вас като комисар. Възползвам се от възможността да ви благодаря за доброто сътрудничество. Разбира се, не очаквах нищо по-малко от това, тъй като самата аз съм била депутат продължение на 20 години тук. Продължение на 5 години работихме конструктивно, в приятелски дух, в името на европейските граждани. Получихме много комплименти. Комплименти казаха ни, казват от всякъде, че Европа става по-социална и а, по-солидарна. И аз искам да споделя с вас тези комплименти, които защото това е благодарение на междуинституционната работа. Търсенето на резултати е причината, поред която ние участваме в обществения живот. Ние трябва да направим нужното за едно приобщаващо и справедливо общество. След като вече работя 30 години в публичната сфера, аз трябва да подчертая, че ние сме постигнали много, но имаме и важни предизвикателства пред нас. Справедливия преход не се случва автоматично насоките на новоизбрания председател на новата Европейска комисия, госпожа фон дер Лайен, показват, че нашите приемници ще надграждат над това, което вече сме постигнали на базата на общите ни ценности. Аз искам да ви пожелая конструктивни години работа а, и ще разчитаме на вашата работа за социална Европа. Госпожо комисар, вие чухте изразената благодарност от Европейския парламент за вашата усилена работа през последния мандат. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Госпожа Том отново е докладчик и по тази тема. Uh, Благодаря. Много съм благодарна за този плодотворен и ползотворен дебат. Чудесно е да получи човек благодарности от докладчиците в сянка за доброто сътрудничество. Чувствата са ми взаимни. Съгласна съм с госпожа Тюсен за всичко, което каза. Наистина, така е. Може би някои колеги смятат, че докладът е прекалено амбициозен, други може да смятат, че не е достатъчно амбициозен, но моля помнете, винаги има нужда от компромис. Никога 100% човек не може да е доволен. Имаме някои ключови думи в този доклад. Моите любими ключови думи за защита на правата на хората с увреждания, климатични промени, работен пазар, намаляване на безработицата и бедността, здравни услуги. Не може да окичим доклада като коледно дърво. Да, има такова впечатление, поражда се такова впечатление, но истината е, че трябва да положим усилия и да постигнем най-доброто. Председателката, благодаря. С това приключваме обсъждането по тази тема. След 10 минути ще продължим с гласуването. Моля, вземете си картите за гласуване.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 Колеги и колеги! Уважаеми колеги и колежки! Призовавам ви да заемете местата си. Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Искам да ви напомня, Добър ден! Искам да напомня, че днес отбелязваме Европейски световен ден срещу смъртното наказание. В свят, в който ценностите и човешките права стават относителни. Смъртното наказание е посегателство срещу човешкото достоинство и не може да бъде толерирано по никакъв начин. Тази година отдаваме почет на децата, чието родители са осъдени на смърт. Смъртта предизвикана от държавата, никога не може да бъде справедливост. Следва да държим сметка за травмите, които преживяват тези деца. Ето защо нашият парламент повече от всякога държи на човешкото достоинство, така както е заложено в договорите. Ще направим всичко възможно, за да стигнем до деня, в който всички страни ще премахнат смъртното наказание. Дължим го на бъдещите поколения, дължим го на себе си. Аз съм сигурен, че това чувство се споделя от целия парламент. Благодаря ви. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуването за днес. Започваме с искане за неотложна процедура, внесена от Комисията по транспорт и туризъм. Иска ли някой да се изкаже в полза на това искане? Иска ли някой да се изкаже против това искане? Също няма. В такъв случай, кой е за искането? Кой е против? Има ли въздържали се? Приема се. Благодаря ви. Преминаваме към доклада на господин Лопес Агилар. Споразумение сътрудничество между Евроюст и Сърбия. Гласуване поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Следващия доклад е от господин Хауърд, проект на коригиращ бюджет номер 4 на общия бюджет за 2019 година. Започваме с изменения 1 до 11 и 13 до 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега из... изменение 12 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към резолюцията като цяло, също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега давам думата на, председател, на финландското председателство. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, дами и господа, Европейския парламент прие изменения към позицията на съвета към проекта за коригир бюджет номер 4. Отбелязвам различните позиции на двете институции по проект за коригираш бюджет номер 4, внесен от комисията. Следователно, в качеството ми на председател на съвета, приемам, че парламентът свиква помирителен комитет в съответствие с член 314 от договора за функциониране на Европейския съюз. Благодаря. Сега парламента ще свика помирителния комитет. Преминаваме към следващия доклад на господин Хауърд е, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега ще гласуваме възражение в съответствие действие с точка 111 от правилника активни вещества. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Възраж... Възражение. Пак възражение по точка 111 от правилника. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По-нататък. Възражение в, по е, геномодифицираната царевица. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващо възражение е срещу соята. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото възражение е свързано с царевицата. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към външна намеса в изборите и дезинформация. Резолюция от 5 групи. Измерение 7. За. Против. Възържали се. Приема се. Можем да проверим, няма проблем електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14. Резултатът е същия, както при предишното гласуване, но можем да проверим. Добре, електронно гласуване, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Не, няма всеки път да проверяваме. Всеки път резултатът е един и същ. Да проверим трети път. Гласувайте. Това е, става дума за 14-то изменение. Приема се. От тук се вижда много ясно. Изменение 3 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. За. Прие... Приема се. Изменения 1 и 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Сега пък аз бих искала проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме параграф 10 първоначален текст, пър, е, по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. За. Приема се. Изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но предпочитам да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Параграф 21 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 35 от първоначалния текст. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11D. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Мисля, че не бяха много тези, които гласуваха. Кой е за? Отново. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте.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 Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Пето изменение. По именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 5. Първоначален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 14-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение по именно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17-то изменение по именно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение по именно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение по именно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 19-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Девето изменение по именно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение по именно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 11-то изменение по именно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 18-то изменение по именно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение. Поименно, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение по именно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви много. Преминаваме към доклада на госпожа Тум. Първо гласуваме първо изменение по именно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Първи параграф в три части. Първа част. Кой е за? Против?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 Сега трябва да гласуваме резолюцията на Комисията по заедостта като цяло. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви много. След една минута ще пристъпим към обясненията на ВОД. Онези, които напускат залата, моля да го направят тихо. plenary, Моля ви да напуснете пленарната зала, ако няма да участвате в обяснението на вод или ако желаете да останете, за да изслушате вашите колеги, които ще обясняват вода си. proceed out of the room if you don't... Моля ви да напуснете залата, ако не желаете да участвате в обясненията на вод. Okay, so those are still in the room, would you please at least keep it quiet so that we can start with the explanation of votes? And I would like, like to ask Mr. Herman Terch. to да дам думата Ако той е в залата, той ще бъде първият оратор. В момента не виждам къде е седнал. Става дума за възражението относно генетично модифицираната царевица. Господин Терч не е тук, но колегата Полчък е в залата. Имате думата за една минута. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem u této námitky trochu váhal. Благодаря, госпожа председател. И аз реших в крайна сметка да гласувам против този доклад. доклад. Аз не съм принципно против генномодифицирани модифицирани хранителни продукти, ако човек се придържа към много строги критерии. В Европейския съюз критериите са сравнително строги, що се отнася до храните, до здравеопазването. Важно е тези критерии да се спазват, да се уважават. Но когато се внася царевица в Европейския съюз, важно е и такива продукти да са сигурни. Мисля, че това е правилно. Правилата са добри, но не ми харесва, че царевицата идва от Южна Америка, от области, в които има обезлесяване – благодаря. Сега преминаваме към следващото възражение против соята, геномодифицираната соя. Първият оратор, господин... госпожа Агилар. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да кажа, че аз гласувам против трите възражения, свързани с разрешаването на генетично модифицирани организми по няколко мотиви възраженията, които са внесели, не се базират на технически съображения, а на емоционални съображения. Оценката на риска на ЕФСА направи анализ, че това са продукти, които са също толкова сигурно, колкото конвенционалците. Така че има и консенсус между учените по въпроса. Трябва да се прилага съществуващото законодателство, затова този парламент не може да подкрепя такива възражения, които нямат научна основа. Господин Палчак е следващият оратор. Аз съм те предходни отповеди. Благодаря, госпожо председател. Аз преди малко казах какво смятам за генно модифицираните продукти. Според мен наистина нашите правила са добри, те почиват на научни доказателства, но аз гласувах против. Въпросът е как се отглеждат тези продукти в някои страни, например в Бразилия. Там се отглеждат все повече такива продукти – и за да се отглеждат тези продукти, се изсичат гори. Затова бих искал да имаме една политика, която да регулира разумно въпроса с геномодифицираните продукти и да се ориентира към едно устойчиво управление на горите. Трябва да сме много внимателни тук. Преминаваме към намесата в демократичните процеси. Господин Стругарио е първият оратор. Благодаря, ще продължа на румънски. The number of cases of uh, броят на Случаите на дезинформация от страна на руските служби се удвои. Дезинформацията от страна на Кремъл е много ясно, има и много ясна насоченост. Установихме, че един новинарски канал има не по-малко от пет клонирани фейсбук страници. Москва използва 1 милиард годишно за дезинформация и пропаганда. Ние трябва да положим повече усилия. Призовавам новият върховен комисар Стратком да се превърне в постоянна структура и новата комисия има нужда от много ясна стратегия за борба срещу дезинформацията. Следващият оратор е колегата Мел Барде. Благодаря. Аз представлявам Латвия. Аз гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като цяла Европа, всички държави и членки, които имат външна граница на Съюза, непрекъснато са изправени пред подобна дезинформация и външна намеса в изборния процес. Руската политика се стреми да създаде единно културно пространство в съседните държави, след които попада и Латвия. Латвия прилага специфични мерки за борба с дезинформацията. Искам да подчертая, че трябва да се работи всеобхватно, по един холистичен начин. Трябва да работим и превентивно, като обърне внимание на важните за демокрацията въпроси, а не само в години на изборите. Подобен цялостен подход би предвидил а, участие на а, националните медии, социалните медии. Трябва да се подкрепят също и а, търговските а, медии, включително национал, на регионално и местно ниво. Трябва да а, има надежни източници на информация. Ораторът е прекъснат. продължава. В продължение на казаното до тук, искам да кажа, че сега в Норвегия се провежда конференция. Моля ви да приключите. Още едно изречение. Има конференция в момента, която се провежда в Дома на европейската история за енциклопедиите. Там се посочва, че трябва да разгледаме тези енциклопедии, грешките в тях, за да се поддържа демокрацията. Благодаря, господин Уолъс. Благодаря. Аз гласувах против. Този текст е фарс. Говори се за Северна Корея, за Иран, за Китай. Казва се, че тези страни разпространяват е, информация, която е насочена против Европейския съюз, но няма доказателства. Комисията казва, че тази резолюция е просто кампания против определени е, държави. След Втората световна война има, имаме демокрация в много страни, но тази демокрация бива подкопавана – така се казва, но какво остава за санкциите на Европейския съюз срещу Русия, Северна Корея и други страни? Това е също много силна намеса. Благодаря колегата Мариани. Благодаря, госпожо председател. И аз гласувах против този текст. В действителност, както каза предишния оратор, няма доказателства. Е, има внушения. И разбира се, всички от тези, които са против Европейския съюз в сегашния му вид, се намират в тази категория. Нека да ви напомня, че във Франция към момента никога не е имало установена фалшива информация. Единствената фалшива информация във Франция през последните години е за Сирия. Това беше фалшива информация, разпространявана от държавата и нейните канали не, в крайна сметка ни се оказа, че всичко това, което ни разказваха, е било измислено по отношение на фалшивите новини. Нека не получаваме останалите. Следващият оратор е господин Хук. Интегритета на изборите ни е изключително важен, защото от това зависи оцеляването на демокрацията. Обединеното кралство посочи, че не е имало намеса в е, референдума през 2016 година. Има руски медии, които разпространяват е, фалшива информация. В Единеното кралство има сериозни пропуски, могат е, да се предоставят пари от е, отделни граждани, от компании, то не само от такива от Обединеното кралство, а такива, които действат извън страната, което не може да докаже откъде идват тези пари, дали не са от чужди правителства. Много малко хора са запознати с това. Това са въпроси, по които трябва да работим заедно. Благодаря, господин Роет. Имаше ужасяващи събития тази седмица в Европа и извън Европа. Ясно е, че нещата вървят в погрешна посока. Е, нещата се променят. Това, което не можехме да мислим преди, вече става реалност. Царува омраза, омразата се разпространява и тя се разпространява от нашия олигархичен елит, но някои намеси идват отвън. Говорим за намесата в изборите, но защо се случва всичко това? Защото пропаста между богати и бедни се увеличава. Имаме нужда от международни инструменти, за да се преборим с намесата от въд океана. Аз гласувах за тази резолюция. Подкрепих я, защото подкрепям приятелството и мира между народите. Този глас на разбирателство трябва да се чува в всеки разговор между братя и сестрите в Европа. И трябва да намалим гласа на агресията и на месата. Господин Мураш. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа конкретно, че не бива да се самоуспокояваме по въпроса на външното влияние и е, влиянието върху нашите избори. Ние поискахме да създаде анкетна комисия, което не се прие. Това е жалко. Колегите говориха за ясни доказателства по този въпрос и всъщност точно това целяхме. Да сме сигурни, че нашите действия се основават на факти и че защитаваме изборите и демократичната воля на нашите е, граждани. Въпросът е изключително важен, като се има предвид на разсъщото влияние на дезинформацията и изборни измами и на меса в изборите. Въпреки, че нямаме специална комисия, нека да направим така, че комисарят за сигурност да продължи да се грижи за този въпрос и да не се самоуспокояваме. Последните двама оратори не ги чух много добре. Или говорете по-високо, или може би техниците да засилят звука. Господин Ларта, аз гласувах за тази резолюция с измененията, но искам да кажа нещо на колегите ми. Когато използваме чуждестранен, трябва да сме малко внимателни, че не говорим за индивидуални лица, трябва да се целим срещу държавни и недържавни фактори от чужди страни. В момента има климат на, недо... на нетолерантност в света. Аз съм чужденец в моята собствена страна. Ние всички сме чужденци един към друг. Но Понякога а, трябва да избягваме термина чужденец. Позволете ми един пример. В шкотския парламент сега се внася а, закон, за да се даде възможност и на онези, които живеете извън Шотландия, да гласуват. Това означава да се даде възможност на всички да гласуват и да упражнят демократичното си право на глас, независимо къде живеят. Госпожа Шойдрова има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Аз мятам, че този дебат и тази резолюция за намеса в вътрешните работи и демократичните процеси на държавите членки е за много важна, много важна наистина. Важен е пасажа, че, Европ... че Европейската комисия трябва да даде повече подкрепа, както финансова, така и, и, и е, подкрепа с човешки ресурси на Стратком. Радвам се, че парламента прие тази резолюция. Следващият колега, колегата Фокс. Аз гласувах против, защото какво с... Какво говори документа е, за на гражданите? Очевидно вие не знаете за какво гласуват. Е, в парламента се гласува срещу много фалшива информация, в това число и клевети срещу Великобритания. Гласувалите за Брексит не гласуваха заради руски ботове, защото вярваме в суверенитет. Искам да предупредя европейски колеги за наместа в европейските избори, което е проблем. За съжаление, Европейския съюз се меси в националните избори. Те се меси, когато се проведат референдуми референдуми. Ирландия, Дания а, казаха им сбъркахте, гласувайте отново и отново, докато гласувате както ние искаме. И всъщност тази резолюция дава възможност на Европейския съюз да цензурира това, което четем и което говорим. Гласувах против, защото това е поредно нападение срещу гражданите. Благодаря. Колегата Жданока е следващата. Благодаря. Аз гласувах против резолюцията. Трябва да укрепим демократичните процеси, но не чрез предлаганите средства. Например, работната група Стратфоком да се превърне в постоянно на структура. Това ще изисква финансиране. През 2019 има отвояване на дезинформацията, но това се дължи е, и на отвояването на бюджета на Стратком. Тоест е, има търсене, което създава предлагане. Има стотици неверни разкрития. Например, това, че не е морално да се убиват животни пред децата. Това беше посочено като дезинформация. Трябва да внимаваме какво се квалифицира като дезинформация. Защото за това ли трябва да харчам милиони евро? Благодаря. Следващият оратор е колегата Джамбаски госпожо председател уважаеми колеги! подкрепих предложената резолюция относно външната намеса в изборите и дезинформацията в националните и европейските демократични процеси. в последните години безспорно ставаме свидетели на множество такива случаи на намеса както в европейския съюз така и в щатите. няма как обаче да не спомена че има и случаи в които намесата не е външна за съюза. говоря за тези кръгове от неправителствени организации финансирани неясно откъде които се опитват да променят волята на нациите на държавите които сами искат да решават своите вътрешнополитически процеси. Свидетели сме на такива процеси в Унгария, в Полша, в България дори. Свидетели сме как групи от неправителствени организации се намесват в изборите в България в момента. Леви, зелени обединяват се в защита на организации като Хелския комитет, които защитават откровено престъпници и доказани осъдени убийци и това се случва в момента и тези организации недопустимо се намесват в изборния процес и се опитват да влияят на волята и на българските граждани което аз не допускам и възразявам. благодаря за вниманието. Uh, paní předsedkyně. Já jsem eh, tento návrh... Благодаря, председател. Аз подкрепих е, тази инициатива. когато говорим за подобна резолюция. Трябва да имаме предвид, че действително има трети държави, които искат да влияят на държавите членки, на Европа. Това е факт, който не може да се отрече. Трябва да спомена и работата на една журналистка от Финландия, която показа има а, фабрика на тролове в Санкт-Петербург. Това е факт, това е доказано. Трябва да видим по какъв начин се прави това в САЩ. В Европа трябва да направим нещо подобно. Трябва да подкрепим обществените и търговски медии, за да могат да споделят информация и за да могат да демаскират тези мрежи за дезинформация. Последният оратор е господин Аустревичиус. Благодаря, госпожо председател. Аз се шокирах за това, че има фалшив сайт на парламента на име Европейски парламент днес. По-голяма част от съдържанието се препубликува от канала, подкрепен от Кремъл, Russia Today. Това е факт, който като че не ни убеждава в съществуващата пропаганда. Ние трябва да помогнем на гражданите да разграничават между факти и фалшификации. За тази цел трябва да дадем повече подкрепа е, на екипа на Стратком, които работят неуморно за разобличаване на намесата и фалшивата информация. Освен това трябва да продължим програмите за гражданско обучение и медийна грамотност. С тази резолюция правилно призоваваме за повече национално европейско внимание е, заедно с повече финансова подкрепа за дейностите, които споменах. Възлагаме и на следващия върховен представител да направи тази борба централна цел на външната политика на Съюза. Благодаря. Е, следващите обяснения ще бъдат за многодишната финансова рамка. Започваме с колегата Строгарио. Трябва да изпратим силен сигнал до съвета, тъй като предстоят обсъждания. Въпреки това, аз бях много изненадана да видя, че въпреки тази резолюция бе подкрепена от четирите основни сили в парламента, нямаше нито една дума за новия инструмент, подкрепящ гражданското общество и инструмента за ценностите. Въобще не се споменаваше гражданското общество. По традиция Европейският парламент винаги е подкрепял гражданското общество. Трябва ни истински инструмент, чрез който да следваме нашия дневен ред. Не може да приемем, да не споменем и да не поискаме повече действия в тази област. В Унгария, в Полша, в Бълге, България и в Румъния пространството за гражданското общество се намалява. Господин Ленерс. Благодаря, госпожо председател. Тази седмица с изненада видяхме едно послание от Сметната палата, където се казва 3 милиарда евро, два пъти повече от годишния бюджет, не са изчезнали. Сега се иска увеличаване на бюджета. Очевидно в бъдеще това ще се отрази на бюджета, но трябва да имаме по-критичен подход към бюджета, да видим откъде могат да дойдат повече средства, къде можем да намалим разходите си защото бюджетът на Европейския съюз не е едно коледно дръвче, на което да закачате всичките си желания. Трябва да се намери баланс. Всяко евро трябва да се харчи само еднократно. Трябва да сме предпазливи как харчим парите си. Ние трябва да допускаме данокоплаците да трябва да плащат цената по-късно. Нашата партия за това гласува против. Давам думата на Лешек Мюлер. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja poparłem stanowisko. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих резолюцията, но имам само няколко въпроса. Първо, несигурната ситуация с Брексит. Европейската комисия трябва да предприеме неотложни мерки в случай на напускане без поразумение. Ние имаме нужда от гаранция за сигурността на плащанията и програмите на Европейския съюз. Всички държави членки се искат това. Това искат и гражданите, които ме изпратиха тук. По-нататък реформа на собствените средства. Ние имаме, ние имаме нужда от собствени приходоисточници. И има знаем, че се налагат нови граници и не Големите предприятия остават необложени, докато местните фирми страдат по данъчно бреме. Колегата Памер е следващият. Не, не иска да се изкаже. Тогава думата на колегата Шойдрова. Благодаря ви, уважаеми колеги. В многогодишната рамка. Това е въпрос на многогодишната финансова рамка. Аз подкрепих доклада. Бяха изразени от другите оратори някои съмнения. Ние Отправяме призив към Европейския съвет да стигне максимално скоро съгласие с Европейския парламент, за да имаме стабилен бюджет. Всички искаме да финансираме важни програми като Еразъм, като Хоризонт. Искаме да финансираме кохезионната политика, сълскостопанската политика. Това е важно, тъй като се намираме в преходен етап. Трябва да има също и собствени водоисточници, за да бъде това един реален бюджет. По отношение на предложението на комисията, има разминаване с това предложение. Нашето трябва да постигнем компромис. Госпожа Врецинова има думата. Благодаря. Благодаря. Аз гласувах против тази резолюция, защото в нея се говори за стабилност, за борбата срещу климата, но зад всичко това се крие класически социален план. Освен това, проектът резолюцията иска за въвеждане на корпоративни дан, данъци, дигитални данъци, транс данъци при трансфери и така нататък. Това означава, че Социалните права са под въпрос, а повечето от политиците смятат, че са в общи линии централни политици. Централ... Следващият оратор, господин Джамбаски. Благодаря уважаема госпожо председател. подкрепих предложената резолюция която е част от стратегията на нашата институция европейския парламент да повлияе върху преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. в текста се съдържат редица важни елементи които подкрепят вече изразени от парламента позиции относно обема на следващата многогодишна финансова рамка. безспорно важен елемент на настоящия документ е призивът за създаване на план за действие в извънредните ситуации. Този план би функционирал като предпазна мрежа за защита на бенефициентите и ползвателите по програмите за финансиране на Европейския съюз и би позволил удължаване на настоящата финансова рамка, в случай че сделката не бъде договорена навреме. Благодаря ви за вниманието. Следващият оратор трябваше да е господин Уолъс, но той не е в залата, затова преминаваме към следващата тема политики на заетост и социални политики на еврозоната. Думата има следващият оратор. Благодаря. На... Твърди се, че напускат работодатели, средата се влушава. Това се казва от работещите в моя избирателен район, където планират стажка утре. За съжаление, е, една фирма, която беше важна за района, напусна. Ще бъдат предприяти действия утре срещу новите работни условия което ще кара работниците по-малко време да бъдат със семействата си, да работят повече за седмица. Това е не добро третиране, така че нези работници, които ще предприемат действия, имат пълната ми подкрепа. Колегата Шойдруба има думата. Благодаря. И тук искам да обясня защо подкрепих този доклад? В този доклад има много важни предложения, които са на европейско равнище. Европейския съюз трябва да окаже натиск върху всички държави членки, за да няма различна скорост. Например, достъпа до заето за младите хора. Мисля, че държавите членки трябва да направят повече за младите хора. Имаме соли... Е, Корпуса за солидарност, имаме програмата Еразъм, но важно е освен това и ангажимента на държавите членки. Освен това, образованието, взаимното признаване на квалификациите. Аз не съм съгласна да имаме обаче е, едно европейско застраховане за, против безработица. Това не е, но всичко друго да. Благодаря. Госпожа Фокс. Аз се въздържах, защото независимо от е, хубавите думи за борба срещу безработицата, има едно но. Европейския съюз ни казва, че синдикалните права са гарантирани от Европейския съюз. Това е фалшиво. За тях се бориха хиляди и независимо от това, вие просто предоставяте права като трохи с много бюрокрация. И всичките думи за права, как ще бъдат приети в Гърция, Италия и други страни, които бяха наказани от Европейския съюз, които наложиха економии, бедност, мизерия и уязвиха държавите членки, като им казаха, че не могат сами да вземат решение за економическата си политика. Въздържах се, защото съм за подкрепа на правата на работниците, но нямам доверие във вас и призовавам нези европейски европейци, които разчитат, които държат на правата на работниците, да не разчитат на бюрократите в Брюксел. Последният е господин Джамбаски. Госпожо председател, уважаеми колеги, докладът е доста балансиран. Основният му фокус е да стимулира държавите членове да постигат по-големи баланс между економическите и социалните измерения. Част от приоритетите в текста, които могат да подкрепят, са насърчаване на цифровите умения и предприемачеството, особено в малките и средните предприятия същият документ обаче съдържа отново призиви за по голям натиск върху държавите членки политики относно мигрантите. Отново, както и преди два доклада, които обсъдих, отново в смислени текстове се вкарват политики, свързани с нелегалната миграция, насърчаването, изобщо тия дейности на неправителствените организации, които не подкрепям и отхвърлям. Такива текстове категорично не мога да подкрепя. Смятам, че документът не отчита достатъчно и принципът на субсидиарност, т.е правата на държавите членове да решават своите вътрешни въпроси с вътрешно законодателство. затова отчитайки положителните страни на доклада гласувах с въздържал се. благодаря ви за вниманието. Благодаря. Разполагате с протокола от заседанията ако не постъпят възражения, приятите резолюции ще бъдат изпратени до адресатите. С това обявявам заседанието за закрито. Приятна седмица!